Buenas tardes, buen après-midi. Добър ден отново на всички. Може ли да започваме? Добре дошли отново на представителите на различните парламенти и членове на Европейският парламент. Сега сме тук за трети кръг дискусии. Днес. Днес е ден за съвместно междупарламентарно заседание с, с, с, с, с присъствие тук на заместник председателя на комисията Вивиан Рединг и също ще дойде и комисаря Сесилия Малмстрем, която отговаря за вътрешните работи. Всички области от вътрешните работи. Неща, които са и в компетенциите на комисията Либе. Ще започнем с комисар Редин. Тя ще ни представи бъдещите приоритети през развитието на Стокхолмската програма. Напомням, че тази програма беше приета през 2009 година и следващите 15 минути ще чуем презентацията на комисария и после ще има дискусия. Моля ви за кратки въпроси. Поздравявам също така господин Вивидакис, който представлява гръцкото председателство на Европейският съюз и който е съпредседател с мен. Имате думата, комисар Реди. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички колеги от националните парламенти. Искам да кажа, че на входа на залата има документи, които можете да разгледате. Това са документи, които ще позволят на всички от вас а, да видите какво е направено относно законите в Европейския съюз през изминалите година и половина. Със сигурност знаете, че с а, а, Лисабонския договор комисията получи компетенции в областта на правосъдието и аз поех това досие за да напредват нещата. Изчитам, че най-накрая сме успели да постигнем едно пространство на правосъдие в Европа. Предполагам, знаете, че тази година е специална, защото всички предлисабонски точки трябваше да бъдат решавани с единодушие от държавите членки но Европейския парламент нямаше думата, нямаше също възможност за комисията или съда да се намесят. Всички тези елементи сега ще бъдат лисабонизирани, както ги наричаме. От 1 декември 2014 година, т.е. тези точки автоматично ще се превърнат в директиви. Там днешното заседание протича много на време защото преди една комисия, една седмица комисията прие комюнике за бъдещето на европейските политики за правосъдие. Нашето комюнике трябва да допринесе за един по-широк дебат, включително и с националните парламенти, и да се допълнят по този начин дискусиите в съвета и в много други институции. Предполагам всички сте запознати с темите. Преди две седмици на съвета по ПВР в Брюксел аз поканих министрите да дискутираме всичко, което искат с националните парламенти защото по въпроси, свързани с правосъдието, националните парламенти също имат какво да кажат и то много. И по този начин се засилва сътрудничеството между министрите, Брюксел и националните парламенти. Една правосъдна политика близка до гражданите веднага се отразява на ежедневния живот на нашите граждани. Именно за това трябва да играем ключова роля в нея. И за това благодаря на председателят Лопес Агилар за това, че ме покани тук днес да говоря пред вас. Нека да започна с предизвикателствата пред нас. Голям напредък беше постигнан Можете да прочетете всичко това в документите, които съм ви предоставила. При все това можем да постигнем много повече. Идентифицирахме три основни предизвикателства – доверие, мобилност и растеж. Доверието е основата на цялата система. Знаете, че всички решения, които вече са предприяти и които са в статуса, не са относно промени на правосъдието във вашите държави, а по-скоро изгражда систем... мостове между делните системи и така ще продължи. И за да можем да работим заедно, имаме нужда от доверие. А доверието не става чрез една декларация. Просто да кажем, ето, комисията от днес има вашето доверие и това да го впиша в едно комунике. Не, това става с взаимна работа. Това взаимно доверие между правните системи на държавите членки трябва да бъде подсилено. Трябва да гарантираме, че магистратите, съдиите на държавите членки вярват напълно и се доверяват напълно на а, решенията, без значение от коя държава идват. И ще има все повече и повече такива решения, които ще а, въжат в един такъв многостранен начин защото това е свързано с мобилността на гражданите. Знаете, че както гражданите, така и бизнеса се възползват от а, правото им, което се полага под договора, а именно свободно движение. Но много често, за съжаление, има все още пречки. Има бариери, така да ги нарека, които не са официалните национални граници. Знаете, има лица, които отиват да учат, да работят, да пътуват в други държави, да се женят там и все още се сблъскват с огромни правни трудности, когато се опитват да се възползват от правата си. И има още много, което трябва да се свърши преди тези бариери да изчезнат. И третият елемент е растеж. Създадох специфичен, специфична глава правосъдие за растеж. И тогава парламентът ме погледна очудено какво, какво е правосъдието свързано с растеж. Правосъдието е право. Не, правосъдието е и растеж. Растеж защото едно добро правосъдие ще осигури растеж. Ако обаче то не функционира, нашите компании не биха могли да вършат трансгранична търговия. И за това трябва да продължим с економическия растеж и възстановяване и да осигурим добър пазар за нашите компании. Нашите компании трябва да са сигурни, че е, могат да разчитат на правосъдието и и ще получат такова решение, когато и имат нужда от него. По този начин инвеститорите ще са сигурни, че ще имат въпросната правна сигурност. От какво имаме нужда, за да се изпълнят тези три предизвикателства, да станат реалност? Със сигурност нямаме нужда да правим това, което аз трябваше да правя за година и половина. Трябваше да градя законите, да градя основите. Сега това вече го имаме имаме нужда да допълваме. Да Първо имаме нужда да консолидираме. Знаете каква от вашия собствен опит в държавите членки, колко е трудно, когато напишете един закон, той да се приложи на практика. Разликата е огромна между теория и практика. И за да подсилим ефективността на това, което се пише, законът трябва да бъде не само прият и транспониран, той трябва да бъде приложен правилно. Това изисква по-добро използване на информационните технологии в съда, в извънсъдебните процедури. Това изисква също и механизъм за бързо отреагиране. Това изисква сътрудничество между администрацията и правните изпълнители. Един от ключовете тук е обучение. Това е и едно от първите неща, за които говорих. Защото това пак е свързано с доверието. Със сигурност знаете как, и трябва да знаете какво прави вашият съсед и кой е вашият съсед. Тоест, съдиите трябва да се познават, също както трябва да познават системата, системата на заседната държава. 35% от новите програми в Европейския съюз за правосъдие ще са посветени на обучение на магистратите. Обучението се увеличи значително от 3 години насам. При все това все още не е достатъчно и все още трябва да настояваме много повече. Доколкото знам, около 50% от съдиите и прокурорите сега вече са получили обучение, но имаме нужда от 100% такова. Така че трябва да продължим, за да могат нашите специалисти да знаят законите, европейските закони и също тези на съседните държави. Втори основен елемент е кодификация. Ще трябва да изследваме нуждата от кодификация в съществуващото вече европейско законодателство, а също и отделните казуси, които са се представили пред съда. Е. Но ако трябва да се знае всеки отделен случай, трябва да сме гении основното, което трябва да се знае, е, че имаме национално право, европейско право и съдебни решения. Това е цялата система. И по това работим. И тъй като правосъдието е динамична област, ще трябва да предвидим допълнителни инициативи към съществуващите вече инструменти. Не мога да кажа какви ще са те. Времето ще покаже. Например, правосъдие за растеж, което се появи заради кризата. Тоест, е, така го открихме. Тогава решихме, че ни трябва добро правосъдие, за да се позволи на компаниите да вярват на правото и да се развиват бизнеса в международен план. И също трябва да видим от какви инструменти имаме нужда и каква ще е добавената им стойност. И също това, което аз се опитвам да направя, не знам дали е успешно или не, но трябва да вземем предвид разнообразието на традициите и а, структурите на правните системи на отделните държави членки. Трябва да запазим и да обърнем внимание на този фактор, ако искаме да свържем системите. Но си спомням, примерно, главоблъсканицата, която имахме, пример, в следяването. Защото в отделните държави системите бяха напълно различни. Къде с нотариуси, къде е без нотариуси. Трябваше тези системи да работят заедно, съвместно, да бъдат съвместими, за да може да се осигури използване на правото на наследяване от хората. Резолюцията, която парламента ще приеме скоро, също е такъв случай това е. Очаквам я с голямо нетърпение. Благодаря. Благодаря на комисаря Редин за вашата открита презентация на приоритетите. Определено виждаме, че в областта на правното сътрудничество ще имаме нужда от допълнителни познания, в различните правни системи. И това е немисли... и това е неизбежно, ако искаме да изграждаме общото европейска кула, така да се каже. И съответно да отговорим на нуждите за защита на правата на нашите граждани. както в границите на Европейския съюз, така и навън. Така че сега е момента за дискусия. Вече виждам, че има желаящи да вземат думата. Насърчавам ви, заповядайте, добре дошли са всякакви въпроси. Вдигнете ръка и, или просто дайте знак. Чрез секретарията или чрез другите служители. Започваме с господин Бандерстоя. Надявам се, че правилно произнася името. Това е а, представител на, датс... на холандският парламент. Um, uh... Благодаря ви, господин председател. уважаема госпожо комисар, ценя коментарите ви за значението на ролята на националните парламенти в областта на правосъдието и вътрешните работи. Спомняте си обсъждането ни от миналия петък по същата тема. Тогава вие ми обяснихте, че ролята на националните парламенти с оглед на възраженията срещу прокурорската служба не ви интересува. Вие не желаете да преговаряте с националните парламенти. Та може ли пред всички депутати тук и колеги да обясните как виждате ролята точно на националните парламенти и къде точно се намират тези парламенти във вашето предложение, за да разбера разликата между това, което се случва на практика и това, което казахте току-що председателя, господин Гьонц, госпожа Гьонц от Европейския парламент. Благодаря ви. Добре е, е човек да погледне назад, но от друга страна е добре да се говори за бъдещите планове за следващия ни мандат. Е, един от най-обсъжданите въпроси в този мандат беше въпроса за правовата държава и демокрацията в Европа. Обсъждахме също така многократно как да защитим правовата държава и демокрацията в държавите членки и така наречената Стокхолмска дилема. Европейската комисия излезе с съобщение и за мен беше удоволствие, че споменахте доклада на Луи Мишел и моя доклад, доклада Гюнц това бяха основните доклади и сега трябва да развием същите тези понятия за начина по който да се предвижим напред. Трябва да направим нещо с така наречената Копенхагенска дилема. Моя доклад беше прият в комисията преди да излезе съобщението на комисията, но приемането на пленарното заседание се случи след като бе публикувано съобщението. Така че в крайна сметка това съобщение получих известна информация. Имаше и един вид послание за това, че съобщението е добре дошло и доклада ми получи одобрение в пленарна зала. Приветстваме съобщението в смисъл, че разработвате кризисен механизъм за защитата на правата държава в член 2 в рамките на а, Лисабонския договор. Имаше обаче и други очаквания, те бяха подкрепени в пленарна зала, а именно позицията на парламента беше, че въпреки този кризисен механизъм, се нуждаем от някаква редовна оценка. И тази редовна оценка трябва да бъде основата за намеса при кризисни ситуации. Добре е да се знае какво става на място. Вие не казахте нищо за редовната оценка в а, а, вашето изказване. Има и други нерешени въпроси. И аз читам, че би било интересно да научим повече за евентуалните бъдещи промени в договора, ако желаем действително да имаме действащ механизъм в тази област. Неколкократно бе споменато, че ще се нуждаем от различни прагове, когато говорим за рисковете от сериозно нарушаване на демократичните принципи или на принципите на правовата държава. Но какво означава сериозно нарушение? Бихме искали да имаме такъв инструмент и доклада подчертава именно това – Нека за в бъдеще да имаме редовно провеждана оценка, както и евентуална програма за евентуални промени в договора. Благодаря сега госпожа Αφουδίτα Стаподи от Гръцкия парламент. Е, Благодаря ви. Считате ли, че е съвместимо с добрите практики и европейското законодателство приемането от страна на националните парламенти на изменения, които да освобождават от отговорност изпълнителния съвет. Освобождаване от отговорност, от всякаква отговорност за действията по време на мандата им. Господин Бронкс, отново се връщаме в Европейския парламент. По отношение на обучението на магистратите, аз съм любопитен какво е съдържанието на това обучение. И на следващо място, как можем да оценим ефективността му? Възнамерявате ли в крайна сметка някаква форма на измерване, на оценка? Съдържанието ще бъде ли прескриптивно? или ще бъде по някакъв начин налагащо с оглед налагането на прецеденти по смисъла на обичайното право в Обединеното кралство. Ако е прескриптивно, какви ще бъдат подходите за тълкуване на законодателството? Или пък то ще бъде чисто и просто информативно, описателно и ще описва европейската съдебна система, както и съдебните системи на другите държави членки. Някой друг да иска думата, преди да дам отново думата на комисаря? Да, виждам още един член на Европейския парламент. Господин Белингуер, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да ви обърна внимание на нещо, което обсъждахме на съвместното заседание на комисиите Юри, Авко и Дибе. Обсъждахме приемането на нови стандарти, както и тяхното прилагане. Тези норми се отразяват, разбира се, на нашите граждани, тъй като те се превръщат в право. Разполагаме с индекс, създаден от Европейската комисия именно за тази цел. Информацията, която се вижда от този индекс обаче е недостатъчна. практическия ефект върху гражданите на тези норми може да се преброи на пръстите на едната ръка. Законодателството е изключително богато. Европейските граждани обаче по никакъв начин не се възползват от постигнатите резултати. Затова е ясно, че от сега нататък работата на парламента е да кове нови норми, но Европейския съюз като цяло и трите европейски институции трябва да работят заедно и да положат усилия, за да се стигне търсения резултат. Трябва да се действа на място и да се предостави достъп до правосъдие. Разбира се, съдебното тяло играе важна роля в това отношение, но най-вече адвокатите, тези, които прилагат закона, имат своята роля. Гражданите трябва да могат да се ползват от професионален съвет, от юридическа консултация. Едва тогава трябва да отидат в съдебната зала. Затова е необходимо да има адекватна подготовка на магистратите като цяло. Затова трябва да помислим внимателно как да подобрим реалното прилагане на законодателството. Това е препоръката ми към всички останали институции господин Олбрихт. Е, е, Благодаря, господин председател. Питам се дали следващите пет години при изграждането на пространството на свобода, сигурност и правосъдие решенията ще се взимат тук в тази зала. Депутатите трябва да очертаят основните е, линии на това пространство за следващите пет години. Непрекъснато излизат нови законодателни актове, предприемат се конкретни стъпки и затова ми се струва, че Европейския парламент заедно с националните парламенти трябва да очертае тази програма с оглед на необходимостта Европейската комисия да предостави и конкретни предложения. Например, пътна карта за минимални санкции при наказателно-правните производства. А, същото се отнася за минималните стандарти при а, арестите. Впечатлението ми обаче е, че Европейския съвет би искал да изготви нова петгодишна програма без да позволи на а, депутатите да очертаят линиите на тази програма преди това. Парламентът трябва да участва в а, а, този парламент. Извинете, в тази програма. Европейския парламент а, няма шанс. А, скоро следват избори. А, през юни Европейския съвет ще вземе важни решения, така че се питам, госпожо комисар, вие какво може да ни кажете в това отношение? На следващо място, за пътната карта. Смятам, че трябва да се проведе обсъждане на евентуални последващи мерки, защото въвеждането на минимални стандарти по наказателно-правните производства е изключително важно. Както казах и тази сутрин, по отношение на директивата за защита на данните, на която ще се спрем и по-късно, тя също е ключов елемент при създаването на минимални стандарти. Това от своя страна ме води на третото нещо, което исках да кажа. Не само трябва да имаме някаква разграничителна линия за реформата в областта на защитата на данните, но и трябва да вземем предвид и предизвикателствата, свързани с масовото наблюдение в Европа. обсъждаме споразумението Safe Harbor в момента. Така че би ми било интересно да чуя вашето мнение за призова ни на последното пленарно заседание да се преустанови временно действието на Сейф Харбор. Не виждам някой друг да иска отново думата. Много въпроси бяха зададени. В такъв случай да чуем заместник председателя Рединг. Ако позволите, господин председател, ще отговоря най-напред на господин Белингуер, защото той трябва да отиде да гласува в друга комисия. Благодаря ви за това, което казахте и за въпросите ви. Да, съгласна съм с вас. Не се нуждаем от нови правни норми, нуждаем се от прилагането на вече съществуващите. Това е основната позиция, която съм включила и в съобщението за бъдещето на политиката. Аз не искам някакво коледно дръвче. Зная, че някои в съвета биха искали да имаме такова. Аз обаче не проявявам интерес. Ние се нуждаем от ефективност, от списък с цели. Тук е мястото и за държавите членки. В наказателното право, например, Ами наказателното право се урежда посредством директиви, а директивите се привеждат в изпълнение в националните е, системи. Точно вие, националните парламенти, решавате какъв облик да придобият тези директиви в националното законодателство. И това национално законодателство след това трябва да се приложи на практика. Така че сме доста далеч от постигането на всичко решено на европейско равнище. Защото в крайна сметка ние именно това правим. Правим реформи. Реформи, които да въведат минимални права за гражданите при наказателно-правните производства, без значение в коя държава членка се намират гражданите. Минимални стандарти. Много е важно те да се прилагат. Разбира се, и гражданите трябва да бъдат информирани за тези си права. За да знаят и правителствата къде точно се намираме, въведохме индекса за правосъдието в контекста на европейския семестър. Със сигурност сте получили тази брошура, ако не тя е на разположение. Тук ще видите, че всички държави членки, или поне тези, които са ни предоставили данни, може да видите къде точно се намират на скалата на правосъдието – да видите в какво състояние е независимостта на съдебната система и така нататък. Това са все важни елементи, за да може да получим доверието на гражданите. Идеята на този индекс беше да се направи в областта на търговското право, и административното право и гражданското право, а не в областта на наказателното право. Това можеше да позволи на инвеститорите да предприемат действия и да инвестират. Тук сме си извели съответните полуки. Ще има конкретни препоръки за всяка държава в контекста на европейския семестър. Миналата година имаше 12 държави членки, към които бяха отправени специфични препоръки, защото много ясно забелязахме, че в гражданско-правната материя има силна връзка между решението за инвестиране или не и прякото действие на гражданското право в съответната държава. Да, достъпа до съдебната система е свързан, но тук не говорим за неспециализираните съдилища. Включили сме и медиацията. Защото много често споровете могат да бъдат решени чрез медиация, а съдилищата трябва да се насочат към по-сериозните престъпления. Т.е. по-дребните нарушения могат да бъдат уредени чрез медиацията. Вие като членове на националните парламенти Знаете, че системата за медиация не се установява само от закона. Тя е получила доверието на съдебната система и на гражданите. Те просто имат доверие в медиацията. Господин Белингуер настояваше на обучението на магистратите това отношение бих искала да ви покажа една статистика. Не съм изготвила аз, а съд, Европейската съдебна система. Погледнете. Погледнете как е нараснал броят на обученията. Не може да видите подробности, но виждате а, кривата. Значи нещо се е случило осъзнали сме, че обучението е необходимо. И за това сме го предоставили. Господин Бронкс, не Европейската комисия осигурява обучението. Обучението се извършва от съответните специалисти. Тук говорим за европейска съдебна мрежа. Това означава, че много често магистрати предоставят това обучение. Имаме континентално право, обичайно право, а в самото континентално право имаме различни правни системи, така че съдиите много добре трябва да познават и правната система на съседната им държава. Ние също трябва да знаем повече за европейското законодателство, защото националните, законода... Извинете, националните съдилища са европейски. Националните съдии са и европейски съдии. Те трябва да постановяват решения на базата на европейското законодателство. Затова е изключително важно съдиите да познават основата, на която трябва да мотивират решенията си. Сега се връщам към първия въпрос. Това беше въпрос две части, които бяха взаимно свързани. Да, говорих с уважаемия господин депутат в Амстердам. Имахме някои различия в позициите а, по отношение на Европейската прокуратура. Имаше оплакване във връзка с субсидиарността. Тези възражения бяха повдигнати от някои от националните парламенти. Затова нека обясня. Протокол 2 от договора не съдържа автоматично прилагане на предложението съгласно принципа на субсидиарност. Европейската комисия преценява, но преди да го направи, Европейската комисия трябва да направи внимателен обзорен анализ. Трябва да направи задълбочен преглед на позицията на националните парламенти. Ние направихме този задълбочен анализ, проведохме няколко срещи на колегиума в Европейската комисия, помислихме, анализирахме всички мотивирани становища, спратени от националните парламенти, след като много внимателно разгледахме всички позиции, които бяха и доста разнопосочни, между другото, Европейската комисия публикува съобщението и в това съобщение изложи своята позиция. Не знае дали всички национални парламенти са получили вече писмото. Но тези, които се повдигаха възражения във връзка с субсидиарността, тези, които а, заявяваха, че това е чудесно предложение. Тези пък, които нямаха нищо против субсидиарността, но възразяваха срещу структурата, всички а, получиха писмо, а ние взехме позицията на всеки един национален парламент и сме изпратили конкретен отговор на всеки. Включително и на националните парламенти, на тези държави членки, които заявиха, че не се интересуват от участие в тази система. Европейската прокуратура е суи генерис конструкция. Защо? Защото това е единствената служба, която пряко се изисква в договора в член 86. Впрочем, договора беше ратифициран от всички национални парламенти. Защото в противен случай нямаше да е действащ договор. Значи, всички национални парламенти са ратифицирали член 86, в който се предвижда създаването на Европейската прокуратура. Европейския парламент гласува доклада на господин Яколино. Европейския а, съвет също иска да има прокурорска служба. Сега навлизаме във втората фаза. Коя е втората фаза? Тези държави членки, които решиха, че искат да се създаде Европейска прокурорска служба, трябва да седнат на масата и да а, напишат конкретния текст. В рамките на засиленото сътрудничество тези държави трябва да го направят. Същите тези държави трябва да вземат предвид мнението на националния си парламент. Ние също трябва да помогнем на тези държави членки при изготвянето на структурата на прокурорската служба. ще отчетем позицията на националните парламенти при следващата стъпка от процедурата. Което ме води до по-общия въпрос за националните парламенти моя а, парламент, тъй като аз съм европейски комисар, е всъщност Европейския парламент. Вашите правителства носят отговорност пред вас. Вие задавате въпроси, вие контролирате това, което правят вашите министри. Когато министрите ви дойдат в Европейския съвет, правят това, което правят и се отчитат пред вас. Те се отчитат за това, което правят, когато се събират с други държавни и правителствени ръководители. Така че, нека да сме наясно в това отношение. Вие играете изключително важна роля, тъй като контролирате дейността на вашите правителства. Надявам се, че задавате въпроси на правителствата си, че обсъждате нещата с тях преди да се съгласите или пък да не се съгласите по съответния въпрос. Надявам се също така, че сте добре информирани за това, което правителството ви казва при закрити врата в Брюксел. Мога да ви кажа, че аз често ходя в Европейския парламент, за да обяснявам на европейските депутати какво правя – обяснявам това, което правя и това, което обсъждам с вашите а, правителства. А какво ще бъде бъдещето в областта на правосъдието е нещо, което трябва да обсъдите с правителствата си. Знаете ли какво се обсъжда а, знаете ли какво ще кажат вашите министри или си мислите, че те идват там и се изказват спонтанно? Националните парламенти трябва да работят в тясно сътрудничество с Европейския парламент и трябва да упражняват конституционалния контрол върху а, правителствата си. Госпожа Гюнц, правовата държава и дилемата от Копенхаген. Да. Обсъждали сме неколкократно въпроса, подробно. Никога не сме мислили, че ще трябва да водим тази дискусия, защото смятахме, че след като дадена държава стане член на Европейския съюз, тя автоматично ще спазва принципите на правовата държава. Опита от последните години обаче ни показа, че това съвсем не е така. Какво се постановява в договора? В договора се постановява в член 7 една атомна бомба. Постановява се там, че ако държавата не спазва принципите на правова държава, посредством една сложна процедура, съответната държава членка може да бъде лишена от правото си на глас, може да и се оттегли финансирането и така нататък но няма никаква междинна мярка, ако има явно нарушение. А се нуждаем от междинна мярка, защото не ни се иска да наказваме държавата членка, просто искаме да решим проблема. Санкциите не помагат, наказанието не помага, ако е, проблема си остава. Затова анализирахме въпроса и тези от вас, които проявяват интерес към европейското право, ще видят едно чудно решение на Европейския съд от 86 година в а, а, решението по дело Левер. Тук акцента се поставя върху правовата държава и се казва, че никоя държава членка и никоя институция не стои над закона всеки трябва да го прилага. Принципа на легалност, на правна сигурност, забраната на, на своеволие от страна на, на съдебните органи, трябва да бъдат признати и всички са равни пред закона. Тоест съдът тук е разписал всичко. Когато започнаха проблемите в някои държави членки, и аз няма да казвам кои са те, защото всички вие знаете, предприехме две действия. През 2012 година група от 11 министъра на външните работи направиха анализ на бъдещата структура на Европа. Те обсъдиха и механизма за правовата държава. През 2012 председателя Барозо пред Европейския парламент – също упомена въпроса. Аз също изтъкнах напред необходимостта от предприемане на действия. През 2013 година четири министри на външните работи приканиха председателя на комисията да предприеме процедура. Това се случи през 2013 година, когато председателя изнесе реч, Колегиума заседава два пъти. И сега госпожа Гюнц казва, няколко доклада на Европейския парламент имаме, в които се упоменава необходимостта от отбелязване на предък и намиране на решение. След като внимателно разгледахме цялата информация, с която разполагахме, след като внимателно изчетохме договора, защото напомням, комисията е пазителка на договорите, тя не може да отива отвъд тях, тя винаги трябва да се придържа към договорите. Та Европейската комисия излезе с решение. Защо казвам решение? Защото това е начина по който трябва да действа комисията в този случай. Та в това решение се въвеждат няколко принципа. Принципа. Първо, оставаме в логиката на член 7 от договора. Но преди да видите правните последствия от член 7, се опитвате да решите проблема. Това правим. Проблем, който не може да бъде решен на национално равнище, защото националните институции вече не действат, вече не предприемат нищо за да решат проблема, който вие трябва да решите. Вие, националните парламенти, националната съдебна система. Но ако те не действат, то тогава имаме системен проблем и Европа трябва да се намеси. Затова използваме процедурата, която се прилага преди да се задейства член 7, т.е. диалог с съответната държава членка. Прави се подробна оценка на въпросната ситуация. Има равно третиране на всички държави членки, т.е. това не се отнася само за някои държави членки, не отнася се за 28-те. Предлагат се действия, на държавата членка, за да реши проблема. Правят се и препоръки и последваща оценка, за да се види дали препоръката се прилага. И едва, когато се установи, че всичко това не дава резултат, след като мине процедурата в Европейския парламент и Европейския съвет, т.е. информираме вашите министри, ако всичко това не сработи, едва тогава Европейската комисия предлага да се задейства Член 7. Гърция. Законите, които са прияти в Гърция, не са толкова конкретни те се отнасят до случаите, в които дружествата не се придържат към разпоредбите. Няма такава информация, но ще проверя случая. Отговорих на господин Бронс, отговорих на господин Берлингер, господин Албрехт. Първият му въпрос беше свързан с съвета и коледните елхи. Мисля, че вече му отговорих, когато отговарях на въпроса на господин Берлингел. Ще продължим с минималните ни действия, свързани с процесуалните права, ако хората се движат в рамките на Европейския съюз. То тогава доверието е основен елемент, за да може да функционира цялата европейска система. Освен това е необходимо да съществуват минимални права, минимални предпазни механизми за гражданите, които се които се пренасят за друга държава членка. Аз, примерно, съм от Люксембург, отивам в Польша, имам нужда от съдействие на полицията, не съм направила нищо лошо, имам нужда от съдействие на моя е, роден език. Не на люксембургски, разбира се, никой не говори този език, но да речем на френски или немски, на език, на който мога да разбера. Трябва да имам а, възможност да се ползвам от а, защитата на адвокат и така нататък. Има някои проблеми, които все още са висящи. Трябва да се спазва и а, принципа за а, презумцията за невиновност. Освен това, трябва да се защитава правото на правна помощ. Да, виждам в очите ви, че а, е, е, вие също се изправите пред такива проблеми, но има и някои ам, ам, специален вид за подозряни, за тях се отнасят по-специални разпоредби и правила. Съвета трябва да се вземе с този въпрос възможно най-бързо да се види как тези неща ще бъдат кодифицирани и ще бъдат изпълнени на практика. Относно задържаните лица и заподозрените лица, тези въпроси трябва да бъдат включени в наказателно-правните разпоредби и с тях да се занимават наказателните съдилища. Необходимо да се помисли за това как ще се реши въпроса с жертвите. Това е една чувствителна група от хора, а те не се споменават никъде. Комисията предложи нещо в тази насока, съвет и парламента го одобриха. За първи път се предвижда оказване на съдействие на жертви, които участват в производство пред наказателен е, съд. Така че моят призив към вас е да продължите да работите с този инструмент. Господин Албрехт каза нещо е свързано с защитата на личните данни, нещо, което споменах и аз. Позорно е, че до сега не се обърна внимание на такъв призив, какъвто беше отправен от Европейския парламент по отношение на защитата на личните данни. Имаше призиви от много национални парламенти. за това, че съвета напредва много бавно, не се прави нищо в тази област от законодателството и това задълбочава недоверието в нашите граждани, най-вече по отношение на интернет. И това е срамно. Искам да настоявате да сте по-настоятелни пред вашите правителства и съответните министри да а, ускорят а, работата си. Всичко се анализира отгоре надолу, отляво надясно, от всички страни. Само решенията са висящи. Европейския парламент си свърши своята работа, но тук става въпрос за работата на отделните институции. Всичко това се прави в интерес на гражданите. Споразумението Сейф Харбър или с други думи споразумението за личната неприкосновеност. Не знам дали всички разбират за какво става въпрос. Нашите американски приятели нямат такива правила защита на данните, каквито имаме ние възоснова на акта от 1975 година. Така че дружествата, които а, имат седалища в Европейски съюз и в Съединените щати, могат свободно да обменят данни в рамките на самите дружества и а, бяха създани съответните адекватни правила, така наречените Safe Harbor или права, права за личната неприкосновеност. Има много проблеми в тази насока. Създавих един списък с 13 елемента, обърнах се към главния прокурор Ери Колдър и към FCC. И те трябва да се свършат своята работа. Ако не, парламентът, ако не, комисия трябва да направи това, което иска Европейския парламент. А именно това споразумение да бъде замразено. Европейския парламент също обменя данни възоснова на това споразумение. Това е начин по който обикновено процедира комисията. Не да се намесим и да кажем спираме го, ние се намесим и казваме вижте какво. Нещата не са а, съвършени. Трябва да ги реформираме, трябва да разрешим проблема. Но ако проблемите не се разрешават и това е и е, отговорът на Европейския парламент, да, ще изчакам до лятото. Ако проблемите не се разрешат, ще се обърна към Европейския парламент и ще кажа, американските партньори не разрешиха проблема, дали тогава да задействаме следващата мярка и да се стигне до друго ниво на решение. Така че те имат наистина една много голяма възможност. Се надяваме, че ще разрешат проблема. Благодаря, госпожо Рединг, за вашите отговори на всеки един от зададените въпроси. Време е да преминем към втората част на тази трета част от нашата, нашето заседание. Това е сесията, която се отнася до ерата след Стокхолмската програма. И сега давам думата на комисаря Малстрема. Благодаря на комисаря Рединг. welcome warmly. Приветствам съвсем сърдечно тук сред нас комисарят Сесилия Малмстрем, която отговаря за вътрешните работи. Е, тя ще засегна останалите въпроси, които са свързани с изграждането на пространството на свобода, правосъдие и е, сигурност. Тя ще има думата за следващите 15 минути и след това ще проведем втора сесия от въпроси и отговори. Моля тези ем, членове, които искат да вземат участие в дискусията, да попълнят картите си или да вдигнат ръка, така че да ги забележим. И така, комисарио Малстром, имате думата. Господин председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент и на националните парламенти, радвам се, че взимате участие в това заседание и а, имаме възможност с вас да обсъждаме въпросите, свързани с пространството на правосъдие, сигурност и свобода. Миналата седмица комисията одобри, прие нашето съобщение и нещата ще станат възможности. И това съобщение се позовава на редица консултативни срещи, конференции, семинари. Имаше и конференция на заинтересованите страни през края в края на миналия месец много от вас взеха участие членове от Европейския парламент, членове от националните парламенти. Ние високо ценим вашето участие и вашия принос. Беше постигнато общо съгласие, че ам, Дебелите каталози вече принадлежат на миналото. Има нови инструменти, с които можем да се справим с предизвикателствата, не само в тази област, не само в тази област, но и в друг, много други области, които се дадоха след влизането на в сила на договора от Лисабон. Е, има документ, който обхваща дългосрочната ни е, визия. Ще се е, опитаме да откликнем на отделните предизвикателство и се възползваме от предоставените възможности. От ключово значение е да ам, имаме предвид, че тук трябва да ам, работим в услуга на гражданите, да откликваме на техните нужди и безпокойства. Така че тази политика е по-близка до гражданите. На следващо място трябва да покажем, че Европа дава своя принос за създаване на добавена стойност по въпросите за нелегалната иммиграция, справяне с престъпността и то на европейско ниво, защото заедно можем да постигнем много повече. Европейския съюз е основан на солидарността и отговорността и тези основни принципи трябва да намерят своето отражение. Ако погледнем назад, ще видим, че всички ние, Европейския парламент, сме изиграли важна роля – можем да сме горди от това, което сме постигнали. Шенгенското пространство беше засилено, то вече е функциониращо. Има система, свързана с миграцията и обежището. Програмата за легалната иммиграция също вече е оперираща. Постигнали сме споразумение, свързано с статута на на бежанците. Има и нов политически цикъл, който беше одобрен. Има нова директива и стратегия, свързана с правенето на незаконния трафик на хора. Има център, местна мрежа, която се занимава с противодействие на тероризма, радикализирането и престъпността. Имаме и глобална мрежа, която се занимава с премахването на сексуалната експлоатация на деца. Всички тези функции трябва да бъдат изпълнени на практика съгласно законодателството и това ще е основния фокус през следващите години. Изпълнението на практика, продължаване на ежедневната ни работа и осъществяване на тясно сътрудничество. Ако отправим поглед към бъдещето, ще видим, че Европейския съюз се възстановява постепенно от економическа гледна точка и може да е своя принос към економически растеж и повишаване на заетостта. Имигрантите също са важна част от този процес. Трябва да видим как да се извадят най-големите ползи от миграцията. Въпреки високите нива на безработица в промишлеността и ам, в други области ам, се вижда вече ползата от а, мигрантите и ам, тази връзка и улесняването на придвижването на граждани от трети страни. Визовия кодекс. Това също е начин а, да се хармонизира издаването на визи, да се опростят правилата. Има хора, които искат да, да да правят бизнес тук или да бъдат като туристи. За всички тях процедурите ще бъдат опростени обществото ни е много многообразно и необходимо да се полагат условия за свързани с интеграцията. Надграждаме работа, която сме свършили до сега, работим съвместно с местните регионални власти. Въпросът свързан с шенгенското пространство. Това е важна част от нашата работа. Трябва да се зачита законодателството, включително и измененията в договорите трябва да се противодейства по някакъв начин а, на незаконната миграция. Това също е част от нашите политики. Необходимо е да се извърши консолидиране, да се подпомогне и а, законодателната имиграция. Трябва да се помисли повече за мерки за интеграция и за и пълно изпълнение на споразумента за реадмисия. Ще продължим работата си и за по-нататък и за страните от източното ам, от източното партньорство. С тях също а, ще а, работ, с тях също работим по въпроси, свързани с нелегалната иммиграция, издаването на визи, противодействие на престъпността. Има много последици, които проистекоха от нестабилността в нашите съседни страни. Относно обежището необходими са повече усилия, така че да се избегнат много трагедиите, на които бяхме свидетели в Средиземноморието. Новите правила за обежището трябва да бъдат приложени, необходими са обучения и сътрудничество. Солидарността и отговорността трябва да вървят ръка за ръка. Знам, че обсъжда този въпрос тази сутрин. Нови инструменти могат да бъдат създадени, за да подсилят солидарността. Например, опростяване на правилата за пространството на обежищата или правила, свързани с приемните центрове. Не трябва да търсещите обежище да се поставят в някакви несигурни или опасни условия. Много малко държави и членки а, приемат а, бежанци а, с цел тяхното преселване и най-вече това е случая с бежанците от Сирия. Относно предизвикателствата, свързани с сигурността, там също има много въпроси, които трябва да бъдат решени. Опасностите нарастват, престъпните практики стават все по изтънчени. Понякога са обхванати и международни компании. Необходимо е да се използват новите технологии при справянето с предизвикателствата с сигурността. Политическият цикъл, свързан с противодействие на престъпността, отбелязан напредък, но трябва да бъдат преразгледани до сегашните мерки и действия. Трябва да видим какво можем да направим, за да прекъснем престъпните практики, да разбием престъпните канали и а, необходимо е да засилим практическото сътрудничество, съвместно обучение и изцяло да използваме инстру... съществуващите инструменти за обмяна на информация. Съществуващите европейски агенции трябва да гарантират, че техните служители изпълняват задълженията си надлежно. Трафика на хора. Това е една а, позорна практика, която продължава и през 2014 година. Има стратегия, свързана с предотвратяване и изкореняване на практиките, свързани с трафика, нелегалния трафик на хора. Трябва да противодействаме на тероризма и да се противодейства на радикализацията и а, екстремизма. Много е важно е, да се е, направят постъпления така, че младите хора да не се радикализират, да бъдат интегрирани. Необходимо е да използваме капацитета си, за да противодействаме и на киберпрестъпността. В тази връзка го работим и с, е, Център за противодействие на киберпрестъпността. Много дискусии бяха проведени. Чух, че с госпожа Рединг обсъдихте въпроса с защитата на личните данни и защита и защита на личната неприкосновеност на гражданите. Сигурна съм, че това е една обща линия, която ще следва в нашето сътрудничество. Нашият успех зависи от това дали ще се десме с трети страни по мобилността, сигурността и иммиграцията. Необходимо е сътрудничество с международните организации. Е, трябва да има последователност, това е една обща стратегия. Е, необходимо е да предугадим е, възможните опасности и да действаме мониторинг, оценяване е, на действията по, по интелигентен начин и трябва да гарантираме, че използваме ефективно нашите финансови средства. Трябва да работим в рамките на Стокхолмската програма и отвъд. Новите разпоредби на Лисабонския договор дават възможност на Европейския парламент да действа като пълноправен законодателен като пълноправен законодател. Това е нещо много важно, защото ще се увеличи прозрачността и легитимността на решенията. Трябва да работим в тази насока, да направим Европейския съюз по-добро място за живот, по-сигурно място за живот за хората, където те се чувстват добре дошли. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Малмстрем. Да, наистина тук е много важна защита на личните данни, а също и как се нарушават евентуално правата на гражданите чрез това масово наблюдение. Това е една от ключовите теми в нашата комисия през изминалите 6 месеца. Много а, подобни теми бяха разисквани и в пленарна зала в Страсбург. И определено имиграцията се превърна, така да се каже, в новата модерна тематика. Но ако погледнем имиграцията сама по себе си, мисля, че няма да сбъркам, ако кажа, че съжаляваме, че за изминалите няколко години, особено след началото на кризата, се гледа все по-негативно на иммиграцията. Непрекъснато тя се счита за предизвикателство пред вътрешната сигурност на Европейския съюз. Докато всички знаем, че от економическа, данъчна, демографска гледна точка и за запазването на самия европейски модел, всъщност ние имаме нужда от нея. И че трябва да променим начина си на мислене и да помислим на къде искаме да вървим. И съответно да видим как ще гледаме на иммиграцията. а не просто когато ни се представят трагичните факти, като например тези от Средиземноморието, от Лампедуза или Целта или до Канарските острови. Мисля, че е момент сега да проведем една хубава дискусия. Моля всички вие, които искате за, да участвате в дискусията, да дадете знак, за да можем да започнем. Отново започваме с Лорд Хени, който представя Камерата на лордовете в Британския парламент. Заповядайте. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето въведение. Благодаря също и на заместник председателя. Считам, че е, както вие го казахте, новата стратегически указания не трябва да се превръща в коледно дървче. Нашата комисия също току-що приключи доклада за следващата програма за правосъдие и вътрешни работи. И съм напълно съгласен с казаното от вас. Все пак няколко въпроса. Не споменахте толкова подробно, но аз бих предложил, че трябва да има ясно поменяване в стратегическите насоки е, законодателство, което те първо се разглежда в парламента, парламента и съвета. Тоест не само Европол, за който дискутирахме вече днес, но и останалата за, директива, примерно за а, фактите от престъпленията, за защита на личните данни, обработката на пътническите данни и така нататък. Тоест всички досията, по които работи Европейския съюз, това са много теми и вие сте права за това, че трябва в следващия, в следващия период приоритета ни да се съоточи върху това, преди да стартираме нови законодателни инициативи. Второ, накратко споменахте работата на агенциите. Европол, Евроюст, MCDDA и също Агенцията по убежището и други. От национална гледна точка това са агенции, които са ключови за успеха на ПВР подхода. Ако те не работят, никога няма да проработи цялата политика, защото не може просто като се прекарват закони, ситуацията да се подобри. Тези агенции са критическо, от критическо значение и нашите насоки трябва да им дадат критическото място, което заслужават. Те трябва да се управляват правилно, да им се отпускат правилни ресурси и съответно да се гледа на тях като полезни. Така както тази сутрин дискутирахме за Европол. И а, също не споменахте, но предполагам си давате сметка, че Стокхолмската програма трябваше да има една оценка в средата на периода. А комисията не направи такава. Искаме много по-проактивно участие от страна на комисията спрямо това, което вече беше направено в миналото. Защото със сигурност вие тук изтъквате неща, които са хубави, но има много други неща, които комисията направила, които не са особено ползотворни. Благодаря. А сега господин Ван Нестоя, представител на Холандският парламент. Камерата на представителите. Благодаря, господин председател. Подкрепям въпросът зададен от а, а, представители на Обединеното кралство, защото и ние в нашата държава се тревожим за прилагането на всички закони, директиви, регламенти, които ни се сервираха през изминалите няколко години. Особено когато се има предвид разликите в прилагането в отделните държави членки и как се оказва, че в едни държави нещата функционират правилно, а в други не. И другото, което искам да ви попитам е вашето становище по връзката между Европейската комисия и отделните държави членки. Току-що чухме от комисаря Рейдинг, че не вижда връзка между Европейската комисия и отделните парламенти на държавите членки дори когато има субсидиарност. В, дори в случая на Европейската прокурорска служба. Какво мислите вие за ролята на националните парламенти и връзката им с Европейската комисия? Uh... Благодаря. Господин Бронс има думата. В документа на комисията за 2020 се казва, че миграцията едва не е създала а, а, непропорционално необразовано население. Защо не привличаме талантливи хора от други континенти? Вместо да привличаме Нормално ли и етично ли е да привличаме бедни работници от бедни държави да работят за нас тук? И бившият президент на Мали каза, че около една трета от техните медицински работници от напуснаха, са напуснали държавата и са отишли да работят в чужбина. И, и, и 40% от всички дипломирани и са заминали в чужбина. Аз мисля, че бедните държави не могат да си позволят да загубят най-талантливите си хора. Означава ли, че спестявайки нашето разходи от обучение а, и привличайки тези образовани хора от трети страни, ние всъщност им правим услуга? Благодаря. Сега госпожа Келер. Благодаря. Благодаря за вашата презентация. Съжалявам, че изтървах началото. Имам въпрос относно границите и относно границите и убежището. За интегрираното управление на външните граници. Говорихте за цифрите. Е, имаше много въпроси. Дали наистина интелигентното управление на границите е нещо възможно. Трябва ли наистина това да бъде топ приоритет, за като стана ясно каква е добавената стойност и какви евентуално биха могли да бъдат решенията? Относно общата европейска система по обежище, съгласна съм, че имаме нужда от ефективно транспониране и правилно прилагане – и Нека да напомня, че последните директиви по убежището бяха транспонирани, но не са приложени в повечето държави членки. Имате ли планове относно как да се наложат по-стриктни правила за прилагане на тези директиви? И също споменахте прав правните начини за достъп до системата за обежище. Това е ключов елемент. Но също вие споменахте защитени процедури за вход. Бихте ли обяснили малко какво означава това? Ще има ли няколко процедури? а, например, хуманитарната виза и, и как евентуално държавите членки ще прилагат тези разпоредби, ще раздават хуманитарните визи. Малко съм скептично настроена относно а, различните подобни проучвания и процедури извън Европейския съюз, за да се осъществят такива, да се даде достъп до правна система, до адвокати и така нататък в държава, която примерно е обект на военен конфликт. Не знам въобще а, как това може да стане. Дали не залагаме твърде много на нашите идеали и дали не поставяме под риск въпроса, живота на а, въпросните иммигранти. И Имаше идея за конференция за разселване на сирийските бежанци. Къде мислите и как мислите да го направите? Благодаря. Сега госпожа Стаполи от Гръцкият парламент. Кирия Епитропе, θεωρώ πολύ Сарендики. Благодаря, господин председател. Това, което казахте за убежището, е много окоръжително, защото Европа трябва да остане мястото, където тези хора трябва да намерят защита и да живеят спокойно. Amnesty International и дори а, Върховният комисар на ООН по бежанците също го казаха и ни критикуваха много пъти, че тези хора нямат никаква възможност да подадат жалба до а, съответната инстанция или да подадат молба за търсене на обежище. А едновременно с това ние като че ли затваряме очите за всички тези смъртни случаи, много деца между тях. Вярвате ли, че сега с новите регламенти ще имате достатъчно а, гаранции, че тези незаконни практики на връщане обратно на облъскване ще бъдат спрени? Какво ще правим с практиката на задържане за 18 месеца на тези, които търсят убежище и тези, които не могат да бъдат върнати обратно? в лагери ли ще стоят, в полицейските участъци, при много мизерни условия, без никакво здравеопазване, без никакво правно решение, просто по административни причини. И дори когато напуснат, тези хора ще имат само един месец да напуснат страната и те могат да бъдат арестувани за нови 18 месеца, ако просроча този един месец, дори някога и преди да са го просрочили. Ако няма други желащи да задават въпроси, ще се върнем тук. Ще даваме, ще дадем думата на нашите гости. Благодаря. Благодаря за всички ваши коментари. Напълно съм съгласна, че трябва да приложим на практика първо това, което вече имаме. Тоест да приключим започнете неща. Парламента също се опитва а, да го направи, а, поне на първо четене, така че да започнат преговорите веднага след като новия парламент бъде избран. Споменахте Европол, споменахте пътническите данни и така нататък. Това са все елементи, които най-вероятно ще бъдат гласувани на следващата сесия. И трябва да приключим защо директивата за вътрекорпоративен трансфер. Не съм споменавала ново законодателство тук. Ние просто споменахме а, области на предизвикателства, които стоят пред нас. А, и ще видим как ще се материализират тези приоритети но на този етап се съсредоточаваме върху приключване на вече започнатото, да проведем много задълбочена оценка, да направим оценка на въздействието също и да се съсредоточим върху практическото сътрудничество, вместо да създаваме нови системи. Относно ролята на агенциите, казваме отново, опитахме се, аз лично наблюдавам 6 агенции. Та, опитах се да засиля сътрудничеството между отделните агенции, отделните агенции и комисията. И мисля, че Европейският парламент също се опитва да комуникира с ръководителите на отделните агенции. Директорите на тези агенции непрекъснато са канени за, подробни, за подобни смесени заседания с министрите и, и с представители на парламента. Така че вършим всичко възможно, за да сме сигурни, че не пилеем ресурсите си. Знаете, нашия бюджет също е ограничен, но се опитваме да гарантираме, че агенциите функционират 100%. Относно връзката с националните парламенти, моменти по естествени причини е трудно комисията всеки ден да се комуникира с националните парламенти, но все пак по Лисабонския договор ви имате нова функция, нова роля и имате по-силна ангажираност и можете също да промените нещата също както и много от колегите, ние се опитваме да посещаваме държавите и да присъстваме поне на едно ваше пленарно заседание или пък комисията по вътрешни работи на отделните парламенти. И също когато някой от вашите представители дойде до тук, ние също се опитваме да се видим с вас, защото считаме, че е много важно това сътрудничество за изграждане на по-нататъчния ни график на работа. Така че определено отделям голямо внимание на националните парламенти. Радвам се, че сте тук. Мисля, че за 6 или 7 път съм поканена на подобен тип съвместно заседание. Господин Бронкс, може да не сте доволни, обаче ние имаме нужда от хора в Европа, защото не намираме нужните компетенции в Европа. Имаме нужда от хора в здравеопазването, имаме нужда от инженери, от биоинженери и така нататък. Така имаме нужда от хора, които идват тук. И им, в някои държави имаме нужда веднага от тези хора. Разбира се, а, трябва да улесним обаче а, тяхната иммиграция. Това са високо квалифицирани хора те бягат другаде. Вече трета поредна година цифрите го показват. Така че ние трябва да насърчим тези а, високо образовани хора да идват тук, а също и по-низко образованите, защото имаме нужда, например, от тях в селското стопанство и в туризма. Освен това, вие казвате, че ще има изсичане на мозъци към нас, но, поняко... но много често тези хора, които идват тук, после се връщат и носят опит, носят също промяна. Така че мобилността в световен план е нещо много добро за всички, за цялото общество, също носи големи економически ползи. Относно казаното госпожа Келер за границите това е приоритет за държавите членки. Сега, Пакета за интелигентните граници е ключов приоритет. За а, програмата за регистрация на пътниците, за тези, които са, се ползват с доверие, които идват редовно в Европа, които пътуват а, заради а, различни търгови и бизнес дела. да, наистина мислим и по това. Наистина ще направим нещо по въпроса, за да могат те да влизат по-лесно. Относно системата за вход и изход, разбира се, ще е по-добре да имаме електронна система, а не всеки път да се удрят печати. Това се дискутира. Осъделили сме и бюджет и сега вие, Европейския парламент, са законодатели, националните парламенти, ще трябва да решите как да го направите на практика. Относно прилагането на системата за убежище, да, напълно съм съгласна. Ще бъде по-лесно сега, защото съществуват нови закони, които са много по-ясни от тези, които имахме преди за това трябваше да ги променим. Те бяха много тежки и за комисията беше много трудно да заведе всякакви, каквито и да било дела за нарушения, защото просто не се знаеше как да се тълкуват законите. А новите закони са много по-ясни, с много високи стандарти на защита. Така че комисията ще следим много изкъсо, ще работим заедно с страните, ще създаваме обучение на страните, които имат по-малко опит в а, а, системата за обежище. Знаем също така член 33 от конвенцията Дъблин, където работим директно с държавите и превентивна основа където установим, че има някакви проблеми или където е установим, че може да има проблеми. И няма да се поколебая да, нарушам, да започна процедурите по нарушение, ако се наложи. Както вече казах на Лотхани, има много конкретно законодателство, което се предлага тук. Създали сме области, в които вече е ясно какво трябва да се прави. И една от тези области е точно правните възможности за Европа. Много противоречив въпрос. Не всички държави и столици гледат с добро око, но ние трябва да продължим да разискваме. Хуманитарните визии, да, биха могли да бъдат издадени утре. Няма, няма европейски закон, който го забранява. Някои държави са против, но консулствата, посолствата могат да служат за вид офис за обежище. Трябва да се види също и а, какво друго можем да предложим. Работим го съвместно с НПО-та и мозъчни тръстове. И Проблемът за заселването, за установяването също е много важен. Непрекъснато говорим с Върховния комисариат на ОНЕ по беженците относно Сирия. Определено това е голям проблем и със сигурност ще се проведе една голяма конференция и да видим какво сме готови да направим и как да работим заедно с тях и с държавите членки. Определено сме готови да подкрепим каквато и да е било инициатива. И накрая на госпожа Стамполи даваме си сметка, че има нарушения в някои държави. Както казвам, това връщане на беженци е незаконно. По европейските закони, по международните закони, по Женевската конвенция. И всеки път, когато чуем за ам, евентуално такова връщане, ние искаме веднага да се проведе разследване. Комисията не може да бъде навсякъде и да провери със собствените си очи. Имаме ли достатъчно гаранции, че това не се случва? Не. Честно казано, не, защото не можем да следим е, кой къде влиза и какво се случва с него но именно за това се опитваме да работим по-тясно сътрудничество с държавите членки и да проверяваме с тях и ги питаме какво става и как, да проверят те. Относно задържането, по новите закони има много по-ясни правила и ограничения. Кой може да бъде задържан, при какви обстоятелства и колко дълго. Давам си сметка, че много държави нарушават тези закони. След две седмици ще излезе оценка на директивата за завръщането. И съответно ще се види как евентуално се прилага тази директива и ще се предложат предложения за подобряване. Наистина, надявам се да подобрим нещата. Даваме си сметка, че има много нарушения. Мисля, че отговорих на всичко, господин председател. Благодаря за вашите въпроси. I think so too. If no further questions, ако няма други въпроси, преминаваме нататък. Не преди да благодарим на комисаря, разбира се, за обясненията, които предостави в отговор на въпросите, които бяха зададени. Благодаря ви. And I suggest, please, if I may have your attention, with no further delay. Предлагам моля тези, които напускат залата, да го направят тихо, защото изоставаме от графика. Сега ще трябва да наваксаме. Имаме един час за обсъждане на един изключително важен въпрос – основните права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 Както казах, следващата сесия ще трае един час и тя се отнася до закрилата на основните права за гражданите на Европейския съюз в сферата на цифровите технологии. Засилване на защитата на личните данни и предпазване на гражданите на Европейския съюз от масовото електронно наблюдение. Може би се досещате за какво става дума тук. В началото на 2012 година комисията излезе с важна инициатива пакета за защита на данните. Тук се отчита технологичната революция, която се случи от създаването на първата директива на равнище Европейски съюз. Тази директива беше от 1995-та година. През последните 20 години всичко се промени коренно. И това е предизвикателство за европейските граждани. За това нещо трябва да бъде направено. Трябва да се актуализират инструментите. Трябва да се приеме регламент, който да има пряко действие върху правната уредба на всяка държава членка. Регламент, на който могат да се позоват гражданите пред съдебните власти в тяхната държава членка. В допълнение към този регламент има и директива във връзка с правоприлагащите органи, правоохранителните органи, директива за трансграничните престъпления, разследванията. Всичко това в контекста на масовото обработване на данните на европейските граждани. Въпросът беше подробно осъден в Европейския парламент. Приехме резолюция миналата седмица на пленарното заседание в Страсбург. Нашата комисия поиска парламентарно разследване във връзка с разкритията за масовото наблюдение на европейските граждани или така наречения скандал Призма. Приехме и няколко препоръки на пленарното заседание в Страсбург миналата седмица. Ще обсъдим въпроса с националните парламенти, за това ни трябваха добри професионалисти. Това са Ян Филип Албрехт, докладчик по проекта за регламент относно защитата на личните данни. Той беше Димитър Дутрац беше докладчик по директивата. Той ще говори пръв. Тук е и докладчика по проучването на комисията Либе на тема масово електронно наблюдение на гражданите на Европейския съюз и накрая Карл Зигфрид, член на комисията по конституционни въпроси на Рикс Дага на Кралство Швеция. След това ще имаме възможност за разискване с членовете на националните парламенти и членовете на Европейския парламент. Започваме с Ян Филип Албрехт. Much, chair, and... Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност за обмен на мнения. Мисля, че това е много важно с оглед на по-нататъчната дейност на нашата комисия. Реформата на а, защитата на данните се прави от влизането в сила на Лисабонския договор. В член 16 на Лисабонския договор сега имаме правно основание за защитата на личните данни в Европейския съюз. Личните данни трябва да бъдат защитени в целия Европейски съюз. И ми се струва, че е добре, че започваме с тази реформа. Комисаря Рединг вече подчерта колко важна е тя. много отношения държавите членки по-добре могат да решат как да регулират въпросите, но по отношение на защитата на данните и основните права в ерата на цифровите технологии, виждаме, че тестът за субсидиарност ни показва, че тази област трябва да се регулира на европейско равнище. Имаше разискване, консултация в периода 2010-2011 година. Тогава парламента, заедно с съвета, установиха, че трябва да има регулиране на защитата на данните и единен стандарт в Европейския съюз. Мисля, че това е важно с оглед на ефективното прилагане на вече съществуващите правила. Имаме директива от 1995 година за защита на данните. рамките на тази директива имаме единни правила за защитата на данните за потребителите. Въпреки това имаме 28 различни е, принципи по отношение на обработката на данните. Ако видите как се обработват данните днес, ако погледнете, ще видите каква е истинската действителност особено през последните 8 месеца. Преноса на данни е трансграничен по своето естество. Затова Европейския парламент от юли 2011 година, когато прие резолюция, единодушно призовава за един стандарт – по отношение на обработването на данните. Миналата седмица в пленарна зала на първо четене се взе решение за реформата за защита на данните – Правилата ще се прилагат при всички случаи на обработване на данни, като изключението от правилото ще бъде директивата за обработване на данни от полицейските и съдебните органи, където се въвеждат минимални стандарти. По отношение на регламента за защита на данните, по който съм докладчик, Работих две години по него, така че малко е вероятно да се стигне до мнозинство. Имаше 20 въздържали се и 10 против, което значи, че имаме почти единодушно мнение за приемането на регламента. Сега съвета и министрите трябва да стигнат до общ подход – Нека да повторя нещо, което видяхме всички ние и нещо, което казах миналата седмица в Страсбург. След две години преговори, даже повече, можем да очакваме голям напредък по отношение на приемането на позиция. Това е важно и за потребителите и гражданите. В тяхно име трябва да приемем добър компромис – тъй като предишните законодателни актове са от 1995 година. В сравнение с САЩ и трети държави, ние сме в неизгодно положение. Затова очакваме съвета да стигне до общ подход преди лятото. Всички сме на едно мнение по този въпрос. Нуждаем се от помощта на националните парламенти. Помогнете ни да размърдаме съвет. Министрите също трябва да вложат усилия и енергия както на равнище съвет, така и на равнище работни групи. Ако вие в националните парламенти също окажете натиск, ще ви бъдем благодарни. Очакваме и вашите идеи за по-добра регулаторна рамка. Ако не бяха вашите идеи, нямаше да можем да стигнем до тук. Надяваме се да се стигне до общ подход в съвета. Надявам се да приемем и реформата преди края на тази година или началото на следващата. Ще минат две години преди да се приведе в действие регламента, което означава 2017 година. Благодаря. Благодаря ви за вашата работа през последните години и за а, вашите усилия. Занимахте се с, с едно от най-важните законодателства, поне за този законодателен период на Европейския парламент. Ако мога така да се изразя. Може би директивата за тютюневите изделия беше обект на доста безпокойства и беше оказван натиск в Европейския парламент. Но този Европейския парламент наистина си свърши работата. Да се надяваме, че и съвета ще го направи по темата. Съвета трябва да вземе решение и да предвижи нещата напред. В противен случай това наистина ще разочарова гражданите и е, това ще е голямо предизвикателство за е, принципите, свързани с личната неприкосновеност. Сега нека да преминем към нашият е, следващ оратор, господин Мораес, който участваше в парламентарното разследване на Либе, свързано с наблюдението на граждани, масовото наблюдение на гражданите. Ян Албрехт описа ситуацията свърза, свързана с директивата за защита на данните и за това, че тя беше гласувана това е и одобрена. Това е един голям успех за Европейския парламент, голямо постижение за парламента. За същия ден беше прията директивата, а също беше сложен край на една история, която се проточи в продължение на 18 проведени изслушвания, свързани с масовото наблюдение на граждани в Европейския съюз. Много е важно, че бяха проведени тези три гласувания в един и същи ден. Това е първото заседание на Либе от тогава и най-вече от гласуването по моя доклад който беше подкрепен с много голямо мнозинство. Искам да благодаря на парламентаристите, които са тук и които допринесоха за този успех. Наистина положиха неимоверни усилия, взеха участие в тези 18 заседания, свързани с парламентарното разследване. Искам да благодаря и на всички сътрудници е, за положения и от тях е, труд. Има представители на националните парламенти, това ще го взема предвид, предвид и ще отправя някои от коментарите ми директно към вас. Защо е, проведохме такова парламентарно неразследване? Защо го направихме? Е, беше необходимо да предприемем такава мярка, Трябваше да се занимаем и с този регламент, който представи Албрехт. Това е, един, това е една доста значителна част от законодателството, с която трябваше да се занимаем. Ние в качеството си на парламент трябваше да покажем, че сме зрели и че можем а, да дадем своя принцип в областта на а, личната неприкосновеност. Имаше много твърдения, които циркулираха в общественото пространство имаше много твърдения, които бяха обект на разследване на национално ниво. Националните парламенти стигнаха до много конфликти при провеждането на тези разследвания. Някои от тях се справиха много добре, но това е една доста трудна държава, е, извинете, задача. Беше трудно и за нас, от една страна, да се занимаваме с разследващи агенции, които по своя характер са поверителни, не могат да предоставят цялата информация и а, да бъдат а, контролирани по някакъв начин е много трудно не се модернизират тези агенции, защото се изисква смелост от парламентаристите го направят, но тези твърдения ни дадоха възможност да направим нещо по въпроса за модернизирането и спогодбите за упражняване на контрол върху разследващите органи. Нещо, което е още по-важно и което е свързано с проекто закона за дигиталния свят. Говорим за споразумението за личната непрекосновеност и в рамките на което се обменят данни между Европейския съюз и Съединените щати и специален интерес, който ние проявяваме по отношение на споразуменията свързани с правене на тероризма, противодействие на а, прането на пари от престъпна дейност. Това са въпроси, с които ние трябва да се занимаем по повод на твърденията и разкритията, които бяха направени от Сноудън. Всички тези въпроси, всички проблеми, които той посочи, бяха разгледани от нас. Тези твърдения ги взехме много на сериозно и в крайна сметка стигнахме до едни положителни препоръки. Това беше идеята, която се криеше зад парламентарното разследване. Ситуацията беше доста противоречива и успорвана, но ние подходихме с дължимата сериозност и е, не влязохме във всички детайли. Парламентът се занима с най-голямата част от законодателството, свързано с личната неприкосновеност, защита на личните данни, законодателство, което по рода си е най-всеобхватното в света. Имахме няколко месеца на разположение Работихме в, съвместно с различни контролни комисии и с разследващите органи. Твърденията бяха свързани с шпиониране в рамките на Европейския съюз, включително шпиониране и на европейските институции. Има друга важна област, че ние трябва да се придържаме към стандартите и изискванията на хартата за човешките права. Разследването беше доста трудно, няма да навлизам в подробности, но ще кажа, че ако разгледаме препоръките, които изготвихме, е, няма да повтарям въпроса свързан свободата на медиите, подаването на сигнали и свободната журналистика. Може да представите и вашите препоръки следствие на вашите национални е, е, парламентарни разследвания. В крайна сметка може да се изготви един план за действие възоснова на резултатите от всички парламентарни разследвания такъв тип преследване, такъв тип преследвания са много важни. Важно е да се запази доверието на гражданите. когато разбира се, масовото наблюдение може да се използва противодействие на престъпността и тероризма, но не трябва да се излиза извън тези рамки в предприеманите действия. За това става въпрос тук. Надявам се, че и вие виждате нещата така и във бъдеще на работим заместно с вас по изготвяне на проекто закона за дигиталните права. Благодаря е, ти, Мораз, благодаря и на всички, които взеха участие по, в е, това парламентарно разследване. Важно е да бъдат защитавани правата и свободите на гражданите. Ще продължаваме да работим съвместно с националните парламенти. Това е конституционен въпрос за всеки един национален парламент. Ето защо ние а, оценяваме и мненията, които ще чуем от вас. Първо господин Карл Зихфрид от шведския Рикстаг. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю, за това, че организирахте тази дискусия и че ми давате възможност да участвам и да от името на шведския парламент. Необходимо е да се има предвид, че живеем в един цифров свят, в който живеят гражданите и а, оперират економическите субекти. Има изтичане на данни, е, има случаи на масово е, наблюдение на гражданите. Това е нещо, на което трябва да се обърне е, внимание, особено след разкритията на Сноудън. Законодателството, свързано с читалищите данни, трябва да е по-строго и колкото по-строго, толкова по-добре. Но това не, не трябва да да се дава възможност да избира най-доброто законодателство от страна на, е, на бизнеса. В бъдеще трябва да се работи за хармонизиране, с хармонизиране на разпоредбите на европейско ниво. Това е което трябва да се направи, но е, преди да е, се отправим напред, да спрем и да помислим какво е направено до сега има правомощия, които са концентрирани в Брюксел и те няма да бъдат върнати вече на национално или регионално ниво. Трябва да се хармонизират само тези елементи, които трябва да бъдат хармонизирани за постигането на нашите цели. Предложението за директивата за защита на данните от гледна точка на шведския парламент крие в себе си опасности. европейско сътрудничество а, се свежа до работа с една агенция. А, от една страна по този начин може да се премахне бюрокрацията и се осъществява връзка с, с агент защита на данните в съответната държава членка и вие знаете как тази агенция тълкува по правата и до там се свежда всичко а, това. Това е удобно, но не е достатъчно. citizen will then have huge difficulties trying to communicate with an има много проблеми, които могат да проистекат от такъв тип сътрудничество. Може традициите да се окажат чужди и практиките също така. Сътрудничеството може да намали бюрокрацията, но не трябва да се свежа само до консултации от общ характер. Освен това, трябва да се вземе предвид каква е формата на предложението. В сегашния си вид ам, директивата ще има пряко действие в държавите членки. Шведския парламент заключи, че ние предпочитаме директива като форма на законодателство, такава, която съществува в момента. Като, общо, като цяло директивите дават възможност на, на националните държави да адаптират законодателството, европейско законодателство към националното такова. Има различни категории основни права. Е, необходимо да се внесе баланс. Той е важен за съществуващата директива за защита на данните. Защитата на данните е нещо важно е, за демократичните общества, за осигуряване на свободата на информация и медиите. Данни се събират, обменят, съхраняват. Ето защо това е едно основно право, което ограничава други основни права. Основните права са заложени не само в българското законодателство, но и в Конституцията. Понякога разпоредбите не, предоба... не предоставят достатъчно гъвкавост и се засягат понякога и Конституцията на държавите членки. Директивата, която може да се транспонира от държавите членки е по- добрия вариант в това отношение. Защитата на данните а, трябва да става на, без да се засягат свободата на, а, засяга свободата на словото и на изразяване в обществения с, с, сектор, в академичния сектор и в частния сектор това също трябва да бъде отразено. Но по някой път умяната на данни става с съгласието на потребителите. Понякога за да се ползвате от услугата трябва да направите компромис с вашите лични данни. Например, при отварянето на изкосването на профил в Фейсбук. Понякога, когато регистрирате имейл адрес, нещата стоят по същия начин. Политиката за защита на данните трябва да се фокусира върху злоупотребата с личните данни която става както в ушествения, така и в частния сектор. Понякога данните на, на лицата се използват за цели, за които те не са се съгласили. Хората имат различни представи за това каква информация коя информация е чувствителна и коя не. Няко, някои са а, ужасени от това, че трябва да споделят а, лични данни, други го правят а, доброволно и на драго сърце всеки трябва да реши за себе си дали да споделя своите данни и как да бъдат използвани те. Има и лицензи лицензии за използване на данните, но такива лицензии се интерпретират по различен начин. тези съгласи, одобрени страна на потребителя, са свързани с толкова дълги а, описания, че накрая на човек му писва и натиска бутона приемам, одобрявам. Това е случая с Facebook, с Google, с Yahoo. Вие давате някакво разрешение на доставчика, но не сте наясно какво разрешение точно сте дали. Хората могат да се ползват правата си, ако ги разбират. Доставчика на услуги трябва да предоставя лесно разбираеми и кратки ам, лицензии за даването на съгласие от страна на потребителя казвам, е, че трябва да се вземе предвид информираността на потребителите. Какво може да направи на Европейския съюз, е, освен да приема законодателството? Може да се изготвят единни стандарти за даване на съгласие за, поч... за, за използването на личните данни. И, е, трябва да има прости корпоративни условия, за да се избегнат каквито и да е недоразумения и обърквания ясни, е, ясни договорности, свързани с ползването на личните данни, ще се от за всички. Ако хората разбират правилата, те биха могли по-лесно да използват онлайн услугите и доброволно да предоставят своите данни. Сега ще се спра на а, няколко а, неща. Има различни а, е, разпоредби и това а, е, може да е трудно за някои държави членки да ги хармонизират в националната си а, е, законодателна система. Трябва да се а, а, засили доверието на хората в онлайн услугите законодателство за защита на личните данни до известна степен се конфронтира с други основни права, като да речеме свободата на словото и е, правото на предоставяне на информация. На следващо място не отежнявайте живота на е, физическите и юридическите лица. За да е ефективен обществения сектор, той трябва да върви ръка за ръка с предоставянето на ем, услуги в интернет пространството. Необходимо е да се даде възможност потребителите да разбират своите права, за да могат и да се възползват от тях. Благодаря. А сега е време да задавате въпроси. Започваме пак с Лоуд Хени. Заповядайте. Благодаря. Нека е, да кажа на моят приятел Фот Мораес, с който обикновено съм съгласен. Той е много критичен относно работата на националните парламенти е, след случилото се с Сноуден. И е, разкриването на дейностите на Националната агенция по сигурността. Но мисля, че всъщност трябва да сложим а, акцента върху трудностите, с които се сблъскват националните разследвания, а именно, че ние трябва да поемем цялата отговорност, а Европейския парламент не, няма никаква отговорност. Тоест, вие сте директно отговорни пред избирателите в вашите държави. И а сега на национално ниво ние работим по въпроса. Може да ви изглежда бавно, но все пак работим и поехме отговорностите си. А Европейския съюз не си пое отговорностите и не работи. Относно защита на личните данни, да, това наистина е голям проблем защото така както аз го виждам, имаме три основни сили в конфликта. Първата е вече, е, споменах за нея, националната сигурност. Без съмнение, това е голям актьор. И е, отделните терористи и престъпници използват всички възможни технологически чудеса, за да я избегнат. Нещо друго важно, което като че ли се пропуска, въпреки че шведският представител го спомена, е именно нуждата да не поставяме пред бизнеса тежки препятствия, които ги поставят в общетена позиция спрямо другите фирми от световен мащаб. Това са фактори, които много трудно могат да бъдат взети предвид заедно и помирени, така да се каже. Аз не критикувам съвета за това, но а, все пак много дълго време съвета работи, за да постигне някаква правилна позиция. Тези проблеми, тези фактори трябва да бъдат разглеждани съвсем сериозно, но тези основни а, движещи сили, които много често са противоречиви, са много трудни да бъдат помирени. Цялата тази област се развива с изключителна тежест хората, както вече виждате, използват абсолютно нови технологии. Нещата се променят всяка година. И сега сме в ситуация, която най-вероятно пак скоро ще се промени. И се питам дали това, което се използва често в моята държава, така наречената Sunset клауза, т.е. да се преразглежда нещо след определен период, а, и да не се оставя просто ам, за винаги нещо, което може да се окаже лошо законодателство. Може би това е нещо, което трябва да разгледаме и за напред в преговорите между парламента и съвета. Благодаря, Лорд Хани. Други коментари? Няма други желания. Явно няма. В такъв случай давам думата на нашите гости за коментари. А, я, Филип, Филип Алб, Албрехт има думата. Благодаря за всичките детайли, които ни бяха дадени тук. Те всичките са много важни, но нека най-накрая, нека да кажа, че повечето от тези проблеми, които повдигнахте, ние си даваме сметка за тях, споделяме вашата загриженост и считаме, че тези проблеми ще се връщат отново и отново в процеса. Те вече го правят през изминалите две години. Четири хиляди изменения в Европейския парламент бяха внесени преди да постигнем общ текст за за данните. И също ние преговаряхме с всички вас. И накрая постигнахме текст, в който почти всички изменения бяха включени – след огромни дебати и след консултации с всички заинтересовани страни, както в държавите членки, така и а, други. Моето впечатление е, че трябва да разгледаме на опозицията, която гласувахме миналата седмица и със сигурност ще видите много от тези реформи, които са предвидени. И моето впечатление също, е, въпреки че променихме почти всяко предложение на комисията в текста, е, все пак мисля, че е, постигнахме голям напредък. Обработката на гише. Всичко също. И това е важно. Постижение. Важно е да знаем, че проблемът съществува днес в настоящата правна а, рамка на вътрешния пазар. Вече съществува този проблем и гражданите, с изключение може би на люксембургските граждани, а именно, че а, всички граждани на Европейския съюз трябва да се обръщат едва ли не към Амазон в Люксембург. Тоест, те не могат да да разберат как функционира цялата система. Тоест всичко е много неясно от правна гледна точка и днес е голямо предизвикателство да осигурим защита на личните данни за вътрешния пазар, да не говорим за тези, които идват отвън. Така че относно а, конкуренцията, мисля, че вече имаме общи правила за конкуренция и така трябва да постъпим и относно защита на личните данни при регулирането на пазарите. И това, което ние тук дадохме като Европейски парламент, е специфична формулировка, където се казва, че а, дър... гражданите в дадена държава членка трябва да се обърнат към собствените си органи, компетентни органи, и те после вече да предадат жалбата за по-нагоре във веригата към общото гише. Така ще има една съгласуваност в действията и точно това искаме всички да постигнем правна сигурност едни съгласувани а, Форми, е, Това е много важно за бизнеса, защото не искаме да създаваме ам, щети, допълнителни щети на бизнеса, допълнителни бариери, които да спират конкурентно способността му. Защото а, такива съществуват, ако имаме 28 различни стандарта и една компания, която идва от извън европейския пазар иска да се утвърди в Европа се сблъсква с и, не спазва нашите стандарти, ще бъде много по-напред и ще се развие много по-добре спрямо европейските компании. Мога да говоря също и за надзора. Имаме нужда от европейски технологии, иновации, но това може да стане само ако се спре такъв, такова ощетяване на европейските фирми от фирми като Google и други. Това искаме да махнем и за тази цяло имаме нужда от общ подход на националните парламенти, на Европейския парламент заедно и смятам, че ще бъде добре, ако успеем да се съсредоточим върху предизвикателствата, които предстоят пред нас и ви благодаря за вашите предложения. Това е което искаме да постигнем. Радвам се, че колегите, които работят по регламентите тук в парламента, водят толкова отворен диалог по специфични конкретни въпроси, защото определено считаме, че това е посоката. И е наше желание е да имаме водещата функция. И Ам... Едновременно с това нашите решения трябва да са практически приложими, да се базират на нови технологии, на иновации и други. И да не отхвърляме пък тези фирми, които създават иновации, като например Google. Така че нека да използваме предстоящото време, когато съветът министрите ще изгражда разпоредбите по общия подход и да помислим какво е нашето желание и как ние искаме да представим а, постигнатото пред нашите граждане а, и да им обясним как се спазва е, личното пространство в личните данни. Благодаря. Ето, ако някой друг има въпроси, моля да го зададе сега, за да можем после да дадем думата и на докладчиците. Александра Моречи от Италианската ския парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за дебата. Много интересна тематика, много актуална тематика. В Италия, в Камерата на депутатите, ние също разискваме този въпрос. Това е тема, с която ние се опитваме да напомним вписаното в членовете 16 и 17 от директивата, а именно заличаването на данните, т.е. правото да бъдеш забравен. Това е изключително актуална тема. И с законодателното предложение на парламента ние Нямаме желание да нарушаваме цялата мрежа, но искаме интернет да остане място на свобода, а не анонимна територия. Ние искаме този, тази анонимност да позволи нарушаване на човешки права и интернет да се превърне в място на агресия. В Италия дебатът е силно съсредоточен върху тази тематика, защото се появяват противоречиви твърдения и ние трябва да намерим равновесието. От една страна правото на свободен израз и от друга страна човешките права. Правото да се защитаваме от всякаква подобна агресия. Трябва да защитим уязвимите, които биха могли евентуално да бъдат наранени, да бъдат уязвени в личното си достоинство. Тоест, ние в национален план разискваме защитата на личното достоинство на хората по интернет. И трябва също да имаме един културен подход, т.е. трябва да се обучат хората, да имат интернет култура и да могат да се защитават от всякаква форма на агресия. Днес виждаме такива примери на тежко насилие по интернет срещу жени. И не само, и в реалния живот. И смятам, че от европейска страна ние трябва да сме действащи, да сме адекватни. Защото трябва да можем да действаме. Благодаря. Да, мисля, че добре, добре обобщихте дебата в италианския парламент. Клод, няколко забележки. Ако позволите съвсем кратък отговор на лорд Хани, аз го уважавам много повече, отколкото той мен. Той е, е значима личност в тази зала и той много добре знае функцията на разузнавателните служби. Въпросът беше провокативен. Европейския парламент е а, международен парламент. Той не отговаря за никоя разузнавателна служба. Имаме една малка а, службица, но тя има съвсем друга цел. Та, нямаме отговорност за никаква а, разузнавателна служба в а, този смисъл. Не съм съгласен с това, което казвате, лорд Хани. Аз говорех за това, че не носим отговорност за никаква разузнавателна служба и за това има разлика между това, което можем да кажем ние, и това, което може да каже Камерата на общините или пък представителите на шведския парламент. Имаме уникална възможност да изслушаме а, разследващите комисии на партньорските парламенти. Е, всичко това се случва в разгара на твърденията за подслушване и наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ. Най-важното е, че открихме а, е, тази нередност. Вие сте изправени пред труден период – ако вие сте в разследваща комисия, просто сядате на мястото си и си вършите работата. Когато чухме а, разкритията за Националната агенция за сигурност, а, беше изключително трудно. А, нищо не може да се сравни с твърденията на Сноудън. Когато това се случи, много национални разследващи комисии, с които говорихме, ни накараха да направим проверка много членове на националния парламент трябваше да проявят смелост и да говорят с техните разузнавателни служби, тъй като тези служби използват изключително добри технологии, нови технологии. И е, това се случи и в моята държава. Това открихме. Нови технологии. Това изискваше смелост от е, членовете на парламента да разпитват разузнавателните служби по очевидни причини. Та това беше и нашето откритие. Това е проблема при е, взаимодействието между националните депутати и разузнавателните служби В този доклад ние просто приканваме за модернизиране на възможностите за осъществяване на контрол върху тези служби, защото имаме все по-голяма разузнавателна общност, върху която се упражнява все по-малко контрол. И а, това беше ключовото а, послание на а, речта на Обама преди коледа. Аз обръщам към вас и към а, членовете на разузнавателните служби, защото това е нашия апел. Нуждам се от контрол. Имаме право на поглед на преглед. Е, но нямахме право да видим тези неща. Можехме да го направим посредством вашето съдействие. Благодаря, Клод. Виждам още някой, който вдига ръка. Господин Бронкс, имате думата, но за е, набързо и накратко, ако обичате. Господин Бронкс, е, присъствам на повечето от изслушванията и е впечатлително от това, което се случва. Е, излиза, че някои правителства шпионират други. Правителствата шпионират гражданите. Това е факт. Но най-неочакваното беше Ани... А, не си спомням името на Дейвид Шела, бившата приятелка Ани някоя си, та оказа се, че тя шпионирала а, министрите от кабинета. Това е озадачително. И се питам за какво се ползва тази информация. Благодаря за това, че бяхте кратък. Сега да чуем първо господин Зигфрид. А след това, ако някой друг иска да добави нещо, може да го направи накратко. Моля ви накратко, защото трябва да продължим нататък с Европейската прокуратура. Зигфрид. Благодаря ви. Трудно е да се регулира интернет пространството, тъй като то не принадлежи на никоя държава членка. Това е една световна арена, на която се а, води конкурентна битка. Европейския бизнес е потребител. Трудно би било, ако хората се откажат от европейския бизнес. Не може да пречим на европейския бизнес да предоставя услугите, които хората търсят. Това е коментара ми относно това, че не желаем да подкопаваме интересите на европейския бизнес. Просто трябва да пипаме много внимателно в това отношение. Изключително кратко. Сега докладчика господин Албрехт. I, I would like to invite you to, uh, to really point out... Бих искал да ви приканя да посочите тези аспекти, по които трябва да се работи. Тези, които са от общ интерес, нека намалим бюрокрацията наш общ интерес. Е. Всички партии в Европейския парламент се опитват да постигнат именно това. Но нека навлезем в проблема по същество. Нека да не се придържаме към общи коментари. И това не трябва да се случва, например. И така нататък. Това е от общ интерес за всички Благодаря, казва председателя. Пристъпваме към последния час и последния панел за днешната ни среща. Благодаря на участниците в този панел. Сега ще поканя участващите в следващия. Господин Зипел и господин Николай Чиприан Ника който е заместник председател на Комисията по правни въпроси, дисциплина и имунитет на Камерата на депутатите на Румъния. Моля ви, заповядайте, колкото по-бързо започнем, толкова по-добре. Thank you for your cooperation. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, ya estamos en la, la hora final. Vamos a ver si nos damos un poquito de prisa. Lo podemos, lo podemos liquidar. Hasta la próxima. Gracias a ti por tu presencia. Gracias.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 The issue is not less important. I'm sure you have in mind. Темата е важна. Една от основните цели на Лисабонския договор беше създаването на механизъм за борба с престъпността на равнище Европейски съюз. Комисията пое инициатива да въведе правно основание за създаването на Европейска прокуратура. Това е член 86 от Лисабонския договор. Той ще има постепенно изграждане на Европейска прокуратура. Първо, тя ще защитава финансовите интереси на Европейския съюз, а след това ще обхване и е, трансграничната престъпност, описана в член 83 от договора за функциониране на Европейския съюз. Разбира се, има трудности. Държавите членки не желаят да отстъпят области, толкова важни области, от своите правомощия. Натъкнахме се на технически трудности. свързани с Евроюст. Някои национални парламенти дори показаха жълт картон, така, така нареченото рано предупреждение. рамките на съдебното сътрудничество парламента идентифицира пропуски и недостатъци, включително и по отношение на Европейската заповед за арест. Приканихме комисията да промени предложението си. Правото на устен превод, на писмен превод, инкриминирането, правото на адвокат – презумпцията за невинност. Бяха аспекти, които бяха включени. Нека да чуем докладчика в сянка по регламента относно Европейската прокуратура, господин Зипел. А след това ще чуем и Николай Чипряника от Румъния. Господин Ципел, заповядайте. Госпожо. Благодаря ви. Мисля, че всички са уморени след а, този изтощителен ден, така че ще започна по малко по-различен начин. Хубаво е, че имаме членове на различните национални парламенти, за да обменим мнения. Аз днес имам възможност да замествам други двама членове на парламента, които, за съжаление, не можаха да участват в следобедната среща. Така че ще се постарая. Тази сутрин говорихме за Европол, а сега ще говорим за Европейската прокуратура и Европейската заповед за арест. Всичко това ни показва, че понякога процеса на вземане на решение в Европейския съюз се съсредоточава прекалено много в съдебното преследване. Важно е да гледаме на нещата в тяхната глобалност. Надяваме се, че ще има и добавена стойност, тъй като това е само една част от правната ни система. Защото правомощията са в ръцете само на публичните власти. Но трябва да вдъхнем доверие на гражданите в системата. За тази цел не трябва просто да работим заедно и да си сътрудничим в областта на преследването, но и трябва да си сътрудничим в областта на човешките права, на гражданските права. Затова бих искал да кажа нещо конкретно. Не само за Европейската заповед за арест и Европейската прокуратура. Просто искам да покажа пряката връзка между всички тези мерки с процесуалните права. Защото ако ще имаме Европейска прокуратура, от една страна трябва да помислим и за правото на защита от друга – Ще започна с конкретни коментари по Европейската прокуратура, преди да говоря за Европейската заповед за арест. Да, Европейския парламент и политическите групи са съгласни, че Европейската прокуратура ще има задачи по отношение на измамите, злоупотребите с финансовите интереси на Европейския съюз. Това ще бъде на първи етап и това е добра идея. Но ако погледнем предложението на комисията, ще видим, че там са налице някои проблеми. От една страна, имаме процедура по одобрение за вземането на решение, което означава, че в крайна сметка ние не участваме в цялата процедура, а само накрая – Накрая можем да кажем да или не на окончателното предложение. Затова решихме да изготвим доклад преди да започнат преговорите и в този доклад да опишем позицията си. Искахме да опишем процедурата при положение, че комисията и съвета желаят да получат нашето одобрение или не в края на процедурата. Просто искахме да им напомним какво да вземат предвид, когато обсъждат бъдещето на Европейската заповед за арест. Един от проблемите в предложението на комисията е, че ще имаме независима и силна прокурорска служба, това е добре, но от друга страна не знаем как стоят нещата с процесуалните права и с защитата. Едва сега започваме да работим в това отношение. Има много нерешени моменти. Нужно е обаче да вземем предвид и правото на адвокат. Но за какво служи това право, ако не може да си го позволите? Какво ще стане, ако нямате право на избор и не може да получите правна помощ, защото нямаме правила за правната помощ по-настояще? В Германия има един или два случая, в които този момент беше пропуснат. Без значение дали ще бъдете обявен за виновен или не, в рамките на производството имате право на правна помощ. Живота ви може да бъде съсипан, ако има неправомерно повдигнато обвинение срещу вас. Трябва да ви се даде и втори шанс да останете в обществото. Това, което искам да кажа е, че трябва да мислим не само за правата и правомощията на прокурорската служба от една страна, но и за правото на защита и за процесуалните права от друга. Трябва да гарантираме правото на защита и то трябва да съществува от момента на съществуване на прокурорската служба. След като понатрупаме известен опит, след няколко години бихме могли да разширим задачите на Европейската прокуратура. Знаем обаче, че някои държави членки показаха жълт картон. Затова има възможност за засилено сътрудничество. Но нека бъдем искрени. Новата прокурорска служба трябва да бъде ефективна и ще има смисъл, само ако участват всички. Какъв е интереса в нея да се включат само 9 държави членки? Най-добре би било, ако по-голямата част, да не кажа всички държави членки, решат да се включат. В противен случай се съмнявам, че работата на Европейската прокуратура ще бъде ефективна. Сега бих искала да кажа нещо за Европейската заповед за арест, ако не възразявате. Европейската заповед за арест беше въведена преди няколко години. Тя дава добри резултати в областта на сътрудничеството и при а, предаването на обвинямите от една държава в друга. Виждаме обаче едни и същи проблеми, които възникват контекста на Европейската заповед за арест. Какви са проблемите? Не е ясно кои типове престъпления могат да доведат до издаване на Европейска заповед за арест. Понякога може да става въпрос просто за свидетел, който трябва да бъде призован в друга държава членка. Или пък трябва да се предоставят доказателства за виновността на призованото лице. Когато дадено лице бъде а, предадено на друга държава членка и започнат да се търсят доказателства, тогава е трудно, защото лицето се намира в нова държава членка, няма понятие каква е правната уредба там и понякога остава на територията на тази държава членка месеци, че дори години. Така, например, едно лице беше задържано дълго време, неправомерно, в досъдебната фаза в друга държава членка. Това лице прекара една година в затвор в чужда държава членка, което означава, че живота му беше съсипан. Затова да не забравяме презумпцията за невиновност. Ако напуснете страната и тръгнат слухове, че сте в затвора, защото е издадена европейска заповед за арест за вас, дори да се върнете, някои хора винаги ще казват, абе, се е имало някаква причина а, да се повдигне обвинение. Може да загубите контакта си с семейството, с приятелите, с колегите. Смятам, че ако работим по процесуалните права на лицата, бихме могли да подобрим работата на Европейската прокуратура. Извинете, на... да подобрим работата на Европейската заповед за арест. Процесуалните права биха могли да внесат подобрение, затова приканваме Европейската комисия да излезе с допълнително законодателно предложение. Процесуалните права трябва да бъдат спазени, но трябва да помислим и кои състави на престъпление трябва да бъдат включени. когато се отказват основанията за издаване на тази заповед, трябва да се мотивира решението. Трябва да помислим и за альтернативи на лишаването от свобода. И по-специално лишаването от свобода в досъдебната фаза. Не трябва да се хвърля човек в затвора, ако може да се предприемат други мерки. Например, някой да се разпита чрез видеоконференция, ако е призован като свидетел. И накрая, Каквото и да правите, дори да полагате максимални усилия, може да сгрешите. Затова трябва да помислим за хората, които са били в затвора и бъдат уневинени. Тези хора трябва да получат втори шанс в живота си. Много работа ни очаква, както по отношение на процесуалните права, така и по отношение на правата на защита. Сега очаквам да чуя, уважаемите господа депутати. Нека да ви припомня, че вече се приближаваме към края на това дълго заседание. Трябва да приключим до 6.30 за това, че се вмествайте в отреденото ви време, без да го превишавате. Господин Николай Зибриан Ника, заместник председател на Комисия по правни въпроси и дисциплина и имунитет на Камера на Татите в Румъния. Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа, бих искал да кажа, че Румъния ам, оказва съдействие и подкрепи идеята за изграждането на Европейска прокуратура или изграждането на пространство на правосъдие, свобода, и вътрешен ред в Европейския съюз. На 28 октомври 2013 беше подкрепено предложението в Националната камера с мнозинство. Взет, беше, беше взет и принципа на субсидиарност. Сегашното предложение на комисията може да бъде подобрено с, като цяло Румъния подкрепа Европейската прокуратура като е, структура, която да има иерархична структура, да е децентрализирана с и изключителни компетенции по отношение на на финансовите интереси на Съюза. Обаче моделът с колегията няма да е толкова ефективен, няма да има нужда от допълнителна структура, подобна на Евроюз, с подобни компетенции. За да представим ситуацията на институциите в Румъния, мога да кажа, че правителството е отворено към всякакво предложение, насочено към подобряване на мерките за справяне с измамите в Европейския съюз. Подготвяме изграждането на такъвита структура, която да разполага съответните ресурси и компетенции, така че да изправи пред съда тези, които са обвинени в извършването на финансови и други измами, било то на национално или на трансгранично ниво. Относно Камерата на депутатите в Румъния има специализирана комисия по външните работи, има и комисия специализирана в областта на защита на човешките права изготвиха мнение, свързано с процесуалните права на заподозрените лица, които се разследват от Европейската прокуратура. Усилията на отделните държави членки не са достатъчни сами по себе си. Необходимо е да се признават и разследванията от други държави членки, Европейската прокуратура трябва да има предвид отделните законодателни системи и да не се стига до така наречен форум шопинг, избирането на най- благоприятната законодателна система. Европейската структура има много предимства, свързани с ефективността и противодействие на престъпността. Искам да кажа следното. Необходимо е да се приемат мерки, така че да се гарантира, че проекто регламента е, е съвместим с националните законодателства. Процесът на подбор дава възможност на прокурори от е, всичките държави и членки да бъдат е, назначени като европейски прокурори които, разбира се, ще отговарят за приемането на законодателни норми, които да въжат за Европейската прокуратура. Необходимо е да бъдат излъчени и заместник прокурори, делегирани прокурори, които трябва да се занимаят с вредите, които са нанесени на лица, които са били несправедливо обвинени. По отношение на съдебния контрол, важно е да има много ясни законодателни норми, които да са а, ясно формулирани. А, да се иска съдействието и на Съда на Европейския съюз, да се а, обърне внимание на аспектите, свързани с не сигурността и предизвикателствата в практиката на прокуратурите. Процедурите, които ще се прилагат по време на разследванията и обвинението. Надбоим се засегне и въпросът за съдебните такси. Прокуратурата ще е над национална структура. Необходимо е съдействието на всички страни, но не трябва да се губи от поглед заложената цел. необходимо е да разгледаме внимателно предложението и да търсим компромис. Провеждат се дебатични, тематични дебати от работните групи, но до сега няма някакви осезаеми резултати. Благодаря господин Ника. Ясно изложихте каква е позицията на Румънския парламент относно инициативата на комисията. Моля ви, придържайте се към отреденото ви време по време на вашите изказвания, така че за да можем да приключим на време към 6.30 тази вечер. Господин Миле, който е представител на Унгарския парламент. Благодаря, господин председателю. Нека да кажа, че Унгарския парламент изцяло подкрепя факта, че виновните лица трябва да бъдат задържани и трябва да отговарят за своите действия. Трябва да се намери най-ефективния метод в тази област. Имаше решение, което беше взето на 1 октомври от унгарския парламент и то беше свързано с нарушаване на принципа на субсидиарността. Две опозиционни партии бяха част, страна от по споразумението, което хващаше одобряване на предложението за изграждане на Европейска прокуратура относно процедурите. Когато е, говорим е, за е, приоритетно законодателно предложение, каквото е и това, необходимо е да се е, бъдат обхванати проблеми, които засягат е, основни е, въпроси от е, е интерес на самата държава членка. Когато говорим за субдиарност, няма достатъчно доводи. Когато се говори за различните процедури, ще е достатъчно те да бъдат хармонизирани. Но, когато става въпрос за добавената стойност, от създаването на Европейската прокуратура няма достатъчно подробности в предложението относно изключителните права. Те също представляват проблем. Проекто регламентът показва, че 4 седмици е, след изготвяне на становището, парламентите са приели решение. Има 27, до, 27 отговора, бяха дадени на предложението на комисията. И е, ясно беше, че е трудно да се очертаят границите на субсидиарността. Беше казано, че има някои елементи, които не попадат в обхвата на субсидиарността. Смятаме, че това не може да бъде оправдано във всички случаи. Добре е да видим какво е мнението и на а, националните парламенти, защото обоснованите становища могат да бъдат приемани след като се извършат консултации всички заинтересовани страни. Комисарът Редин каза, че един от нашите приоритети е да се възвърне доверието в европейските институции. Комисията може да действа по три различни начина, може да е, изменя проекто законодателствата може да запази първоначалния текст или да го отегли. В този случай комисията иска да запази проекто регламента в сегашната му форма. Не смятам, че такава възможност, която формализира функционирането на такава важна служба, ще ни помогне да възвърнем доверието. Точно обратното. Очевидно е, че има различни изречения в документа на комисията, които посочват, че ще бъдат е, взети предвид тези мнения, що се отнася до законодателството но а, това не са пълни гаранции. когато говорим за отговорността на националните парламенти и когато говорим за такава служба, трябва да се използва възможността да се възвърне доверието и да се засили дори. Бих искала, бих искала да кажа, че се надяваме предложението да бъде предложено в такъв вид, в който може да се приложи на практика. Господин Бобианио, също от Румънския парламент. Благодаря, господин председателю, дами и господа. Камерата на депутатите в е, Румъния е, се е, занима с изготвяне на становище по предложението за изграждане на Европейска прокуратура. Има някои коментари, които сме направили. Има и някои въпросителни, на които търсим отговор. Предвиждат се различни процедури в дейността на Европейската прокуратура. Те а, трябва да бъдат хармонизирани на европейско ниво и да се хармонизират разпоредбите от а, вечното право. Като представител на нашия парламент на Комисията по сигурността мога да кажа, че сме се консултирали по това предложение за изготвяне на изграждане на Европейска прокуратура и трябва да видим по какъв начин процесуалните права на разследваните лица ще бъдат защитени, включително от страна на ОЛАФ. В този контекст бях в Страсбург миналата седмица и е, тези въпроси бяха обсъждани на дълби на широко, но са необходими подобрения. Ще се спра на три неща. Е, румънския парламент ги смята за много важни, както каза и моят колег господин Ника. Първо трябва да гарантираме, че процеса на подбор на прокурорите е достатъчно справедлив. Ще даде възможност на всички държави членки да излъчват прокурори, които ще приемат вътрешни процедурни норми, които да въжат за Европейската прокуратура. На следващо място трябва се премахне зависимостта от делегираните, на делегираните прокурори от прокурорските служби. Защото дейността на делегираните прокурори може е, да не бъде изцяло независима. Не знам дали има много време, за това ще спра до сега. Господин Креган от Харватския парламент. Моля, гледайте часовника. Да. Трябва да много добре да се обмисли този е, този проект е за изграждане на Европейската прокуратура. Да, видяхме волята изразена от Европейската комисия по този въпрос. Повечето страни са е, са формулирали своята подкрепа от формата на да, но. Е, в началото на 19 век имаше много голям конфликт между отделните е, представи и концепции. Нещо, което се случва и по времето на Наполеон. От друга страна се казва е, законът създава живот. Това е германската гледна точка. От една страна имам едно предложение, което е разумно и с добри намерения, обаче от друга страна има редица коментари, е, които отразяват реалния живот и представата за това колко е специфична ситуацията в отделните държави членки. Целта на комисията е е, е не да се позовава само на институционалния оптимизъм, да се изгради нова институция сама по себе си, ами по-скоро трябва много сериозно да приемем възраженията, които са изразени. Харватският парламент подкрепи инициативата, но подчерта, че е необходимо да бъдат внесени две важни промени. Първата е важна с системата на колегията и да има да има строга иерархична структура, това не е реалистично предложение. Това не винаги е от полза за ефективността. И следващия въпрос е свързан с отчетността. На пред кого ще се отчита тази нова служба? да, службата трябва да има отговорност да се отчита пред гражданите, но може да се стигне до ситуация, в която фокус, свързан с отговорността и отчетността, се измества от националното ниво и се прехвърля на европейско ниво. Ще имаме ли прокурор, прокурори, е, които е, ще се занимават само с ограничен брой и вид е, престъпления. Необходимо да се изгради един колегиален съвместен модел при взимането на решения. Когато говорим е, за изменения на, е, в регламента, не става въпрос само за тук за добрите намерения, ами за изпълнението на практика. Повечето а, от страните вдигнаха жълта, е, жълтия картон. не е прекалено късно да се а, анализира ситуацията, да се преосмисли предложението и да се види, не може ли да се несат някои изменения, така че се създаде ефективна система, която да въжи за всички държави членки. Или а, противен случай ще си останам с иллюзията, че а, тази система може да функционира само в определени рамки. Мисля, че първата идея, първото предложение е по-удачно. Особено като се има преди, че приближават избори, а, не е добре да се ам, настоява излишно. Необходимо е да има повече гъвкавост и повече разумни аргументи. А сега госпожа Якович от парламент на Черна гора. Благодаря. Това, което ми се струва важно е, че правовата държава и а, едни силни институции всъщност са тясно свързани а, е, с функционирането на целият Европейски съюз. Приемането на добри разпоредби, както и доброто им прилагане е част от правилното развитие на, едно, на една държава и точно по тази причина имаме нужда от силни институции, за да можем да имаме конкретни институции и единици, които да функционират добре. През 2003, 2013 е, извинявайте, година, когато комисията представи своето предложение за Европейска прокурорска служба, ние също организирахме избори. в Четна гора и проведохме голяма административна реформа приехме много оригинално предложение, а именно а, прокурорът, национален прокурор, да бъде избран от един прокурорски съвет и чрез една прозрачна процедура трябваше този кандидат да събере три пети от гласовете. Финансовата консолидация не, не може да се осъществи преди да има добри институции за борба с организираната престъпност. И за това Идеята е да имаме Европейска прокурорска служба. И смятам, че трябва да се търсят допълнителни мерки, а не само да се спираме на Европейската заповед за арест. Считам, че временното задържане не е задължителна мярка и че трябва да бъде прилагана навсякъде. И трябва да се разгледа за кои престъпления може да се издава такава европейска заповед за арест и също да се спазва правото на защита, на обвинения и когато става въпрос за доказателства, да се вземе предвид факта, че трябва да работим също по други ключови елементи, като презумцията за невинност и да изработим система, която да работи по тези паралелни елементи. А сега Вандерстер от Холандският парламент. Много дълъг ден, дами и господа. Аз бях избран като докладчик от страна на Холандския парламент за а, темата по Европейска прокурорска служба. Както вече е, ви е казано с, от комисаря Рединг, ние имахме доста противоречия, доста проблеми с това предложение. Мисля, че вече обяснихме защо сме против е, това предложение, поради субсидиарност, причини свързани с субсидиарността както и по а, наши вътрешни причини. Сега няма да ги разгъвам тук, но като цяло бях а, много разочарована от реакцията на Европейската комисия, а, защото субсидиарността като проблем беше повдигната от много други тук представители на националните парламенти. Бих желала да попитам госпожа Рейдинг как тя като представител на комисията се чувства. Защо, особено като вижда, че едва ли не се правят обвинения към комисията, защото тя е решила, че няма Лисабонски договор и комисията се взима единодушно решенията. За голямо разочарование на държавите членки, разбира се. Трябва да се справим с измамите. Престъпниците трябва да бъдат наказвани и осъждани. Това няма спор но Холандия смята, че това трябва да се прави от националните правителства. Само ако правителството реши да не прави нищо, тогава вече да има пристъпване към подобно решение за Европейска прокурорска служба. Но не е да се отнемат действията и компетенциите на националните такива служби. А не бива да превръщаме ОЛФ и Евроюст в спомагателни звена на тази нова прокурорска служба, защото те вече си работят много добре. И трябва също да видим какви ще са какво ще е гласуването утре в Европейския парламент и доколко националните парламенти срещат проблеми с това предложение. Госпожа Стамполи от гръцкият парламент. Благодаря съвсем накратко. Считаме, че за да се справим с трансграничните престъпления и финансовите измами, трябва да имаме тясно сътрудничество. Но наказателното право и, и наказателното преследване трябва да са области на национален суверенитет. И процедурните гаранции трябва да бъдат запазени, а не да са пожертване в името на ефективността. Именно за това и други вече казаха същия, говориха по същия проблем. И Говориха също за разпределението на компетенциите между Евроюст, Европол и Олаф. We have seen a variety of objections here. Много интересни становища. Сега дам думата на нашите гости. Моля, моля, не забравяйте, че трябва да сте кратки. Госпожа Зипел. Благодаря. Ще отговоря на немски. Редна und Rednerinnen haben ausgesagt, dass sie Всички, които се изказаха, бяха на мнение, че подкрепят идеята за изграждане на Европейска прокуратура, но всички изразиха различни безпокойства и съображения по отношение на предложението на комисията. Изправени сме пред две основни предизвикателства. Когато и да разговарям с граждани за, по този въпрос или по друг въпрос, винаги а, а, се питат защо имаме нужда от една европейска прокуратура, когато а, всички. А, производства са свързани с 28 различни законодателни системи, за кои е, правила и норми ще бъдат взети предвид, като се има предвид, че е, обвинените лица се ползват с различни права в отделните държави членки. Всяка държава членка е убедена от това, че нейната система е най-добрата и не трябва да бъде променяна. Това е едно от най-големите предизвикателства, свързано с мерките, с които се занимаваме в правната област. Добре, ако държавите членки а, кажат всички системи са супер, обаче е добре да се вгледаме и в другите системи, да се види има ли нещо, което е хубаво в другите системи, което можем да ползваме. И така всяка държава членка леко ще промени и ще адаптира своята система. Това ем, е става ясно от всички мерки, които сме одобрили до сега. Има нужда от хармонизация по отношение на наказателното преследване и по отношение на защитата. Всички държави и членки имат нужда от прокуратура в тази нова система. Това е, е толкова важно или не важно колкото и въпросът имат ли нужда всички държави членки от собствен комисар. Всички ще кажат, да, имаме нужда, ще кажат обаче, че това не е ефективно. И в тази връзка имаме нужда от решения, които да обхващат всички интереси, а не системата да бъде претоварвана и да, по този начин да става неефективна. Всяка институция сама по себе си а, няма да е в състояние да реши всички проблеми мигновено. Искам да подчертая, а, че въпросът свързан с това полагат и държавите членки усилия вече в тази насока. Мога да ви кажа, че този въпрос е свързан и с финансовите интереси на Европейския съюз. Измамите винаги а, са свързани и с. А, измами срещу самите данакоплаци. Вече има случаи на измами, изненадващо е, но е така. И 25% от средствата, които се губят следствие на измами, се възобновяват, се връщат. Това е, е един доста скромен марш. Трябва да сме по-добри, трябва държавите членки да покажат по-голям ангажимент. Без тяхното съдействие няма как да станат нещата. Въпросът сега защо комисията не е изготвила ново предложение. Мога само да спекулирам. Има две възможности. От една страна комисията е убедена, че това предложение е най-доброто. Ето защо иска да го прокара. От друга страна, може би, комисията смята, че има много съмнения, но съгласно сегашната процедура няма ясна линия нито в Европейския парламент, нито в държавите членки, как конкретно би изглеждало едно по-добро предложение. Ето защо това би било един допълнителен аргумент за това, че комисията не иска да променя нищо в момента, изчаква да види как ще се развият нещата и освен това ние все още не знаем дали всички комисари след 25 май отново ще се върнат. Ето защо смятам, че е добре да обсъдим съвместно всички безпокойства, които бяха изразени, да кажем да, имаме нужда от едно предложение и да се занимавам с въпрос какво трябва да се промени в държавите членки отвъд конкретното предложение за Европейската прокуратура. Предстоят ни а, доста дълги дискусии. А, през март а, е важно да имаме нещо конкретно на масата, по което да преговаряме и а, трябва да се говори повече за хармонизиране, създаване на ясни правила, защото а, не можем да обясним на гражданите защо има толкова различни по вид системи и процедури. Господин Ника. Благодаря. Искам да обясня на госпожа Зипел, защо Румъния има няколко забележки. Ние имахме голям проблем с а, а, наблюдателите на човешки, по човешките права още от а, 47 година. И ние гледаме на Полша като на модел за подражание. Така че оценявам забележката на полския колега. Както казах и преждеговорившите, това, което искаме е всичко да е добро за гражданите. Вярно е, че има лошо управление на европейските средства. Правото е нарушено от части и за това считаме и смятам, че трябва да се вземе предвид становищата на националните парламенти. Мисля, че стигнахме най-накрая до заключителните забележки след този тежък дълъг ден. Не за първи път ние тук консолидираме добрите практики на междупарламентарен диалог, на взаимно сътрудничество и разбиране. И не само това е не само за Европейския парламент. Това е важно и за всички нас, такова пълно участие. И тук говорим открито за трудностите, с които се сблъскваме. За препятствията, които трябва да преодолеем, ако искаме да напреднем и да дадем някакви конкретни резултати за нашите европейски граждани. След дискусията с толкова много гости, нека да се опитам да резюмирам, на общя накратко. Ясно е, че Европейският парламент, както и националните парламенти, са от ключово значение. Те трябва да работят заедно, за да изготвят общи насоки в области като свободата и правото. Също има голяма нужда да се изгради една обща европейска култура, на обучение. По-добро наблюдение, следене, а също и оценка на европейските фондове и на употребата им са важни елементи. Полицейското сътрудничество също беше основна тема тук. Трябва да има равновесие между защита на данните и защита на личните данни. Това е ключов елемент в европейската политика. Сега сме изправени пред нови предизвикателства. И в областта на иммиграцията също се наблегна на солидарността. и се каза, че трябва да дадем по-добри шансове на законната иммиграция. Не можем да постигнем нищо без нея. Трябва да работим заедно в това отношение. И относно защита на личните данни, трябва също да имаме по-високи стандарти за всички нас. В областта на правосъдието имаме нужда от ефективен достъп до правосъдие с високи стандарти и сътрудничество, както между Европейския парламент, така и другите. Наблегна се най-вече на процедурните права, И накрая Европейския парламент и комисията Либе се е, радват и оценяват вашия принос. И ние ще вземем предвид вашите становища. в законодателната дейност, която трябва да се извърши за напред, след като се състави новият Европейски парламент в началото на юли, след изборите през май. Благодаря ви за присъствието, за въпросите, за диалога и последни думи от страна на господин Вирвидакис, който е съпредседател на тази сесия. Заповядайте. Κλείνοντα τη σημερινή μα συνάντηση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Благодаря. Искам да благодаря за вашето присъствие, за диалога, за приноса ви. И диалогът ще продължи за бъдеще, съсредочавайки се в, в, по темата за правосъдие и свобода. И също ще разглеждаме отново Стокхолмската програма И мога да кажа, че сме постигнали забележителен напредък в работата, благодаря на тясното сътрудничество с службите на Европейската комисия и с благодарение на Европейският парламент, който е законодател след влизането в сила на Лисабонския договор. Нашето председателство съвпада с края на вашия мандат. Така че ние ще поемем отговорността да приключим преговорите по важни законодателни предложения с цел да имаме повече хармонизация и да се разгледат насоките, които ще се поемат след съвета през юни. Няколко основни неща бяха приключени. Първо, рамката за вътрешно-корпоративния трансфер и пребиваването на представители на трети държави по тази линия. Също имаше предложение за регламент за замразяване на сметките с цел да се улесни а, възстановяване на дълговете при граждански и търговски дела. Също имаше изменение на законодателството за признаване съдебните решения по граждански и а, бизнес дела. Ние очакваме с нетърпение одобрението на парламента по тези предложения през април. Относно външните граници, които, които се координира от външните, от, служ... от службата, която се занимава с външните граници, има споразумение и, и е съответно ние Очакваме одобрението му през април. Това е важно постижение за Европейският съюз, като се има предвид нуждата от ефективно сътрудничество по външните и морски граници. И накрая по общият регламент защита на данните и по предложението за директива за защита на лицата при защита на лицата при а, изпълнение на наказателни присъди, гръцкото председателство е, има намерение да поднови преговорите в съвета. И е, считаме, че трябва да има правилно прилагане на всички инструменти, които сме изградили. И трябва да се базираме на солидарност и а, съвместно доверие. Трябва да постигнем правилно равновесие за запазване на доверието на нашите граждани и да зачитаме принципите за човешки права и ценностите, които са, представляват културната идентичност на Европа. Европа е област на свобода и правосъдие и в много по-добри условия, отколкото в миналото и въпреки а, натиска и критиките, ние трябва да подсилим сътрудничество между държавите членки, на практическо ниво. Благодаря. Благодаря на всички, които участваха и тези, които оцеляха до края. Благодаря им. До нови срещи!